Драги колеги, предлагам ви да започнем заседанието. Дневният ред е раздаден. Не съм получила информация за обратното, така че надявам се, че сте съгласни с дневния ред, включително с определения ред за гласуване. Единствената допълнителна информация, която трябва да ви дам – и е, че ще има съвместна е, дискусия по точки 5 и 6. Текстовете на господин Кристенсен и Ярик, както направихме, е, при първия обмен на становища. Точка 2. Протоколът от заседанието на 22 февруари е раздаден. Е, не мога да преценявам е, как е, е този дневен, как е този протокол, в какво състояние е, но смятам, че прият имаше малки възражения от госпожа Лин, но аз не мога да бъда арбитър. Точка трета. Трябва да ви направя съобщение в тази връзка. Първо, папките ще намерите информация за обмена на становища с Испанското представителство на 27 януари на три езика – немски, английски и френски. На тези езици е, имате информацията. Също така в папките ще намерите известието относно делегацията, която изпратихме в САЩ – за работата по линия на ООН от 3 до 7 февруари 2010 година на английски, френски, немски и на испански имате тази информация. И най-сетне последно съобщение, което трябва да ви направя, се отнася за резултатите от неофициалното заседание на съвета ЕПСКО на 28 и 29 януари в Барселона. Аз участвах там, представлявайки нашата комисия в част от работата. Това известие съществува на английски, френски, немски и на испански. Ако не искате е, да поставите друга точка в дневния ред, е, предлагам да преминем към точка четвърта. Тоест, разглеждане на измененията, внесени по становището на госпожа Регина Бастос относно общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие ЕСФ и Кохезионния фонд във връзка с упростяването на някои изисквания и някои разпоредби относно финансовото управление. Става дума за досие, по което се осъществява тъй нареченото задълбочено сътрудничество и е, не може е, да се е, приеме упростен ред. Отговорна е комисията по регионалните въпроси. Тя е приела становището си на заседанието на 17 и 18 март. 26 изменения а, са а, внесени по доклад на госпожа Бастус и давам думата първо на докладчика. Е, госпожо председател. Позволете да започна като изкажа благодарност на всички от вас, които предложиха своите предложения за изменения. Всичко това, разбира се, допринася до създаването на един по-добър вариант за становище, което много ще спомогне за опростяване на изискванията за достъпа до помощта и ще гарантира по-голяма ефективност поне се надявам, че ще можем да избегнем отрицателното въздействие върху економиките и създаването на работни места в страните членки. Що се отнася до тези 27 изменения, съгласна съм с 7, 8, 10, 11, 13, 14, 24, 26. По отношение на пето изменение, Позволява ни това изменение по-добре да отговорим на изискванията относно постигане стратегията 2020 година. По-нататък става въпрос за малките и средни предприятия, осмо изменение, взаимоотношението между парламент, съвет, комисия и начина по който ще си докладваме един на друг относно изпълнението.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 превода, но ще забавя темпото. По-нататък, десето изменение по отношение създаване на работни места. Единайсто изменение подчертава значимостта за създаване на правила, които биха подпомогнали Европейския социален фонд по-бързо да реагира в криза и бързо да се използ... из, изпълняват програмите. Дванайсто изменение по отношение оптималното изпълнява, из, използване на финансирането, за да може в крайна сметка активните мерки на пазара на труда да действат максимално добре. По-нататък използването на финансовите инструменти при последствия от кризата. 14. Подължаване на срока за ангажиментите поети в бюджета 2007 година и освобождаването от отговорност също така по-добро освояване на бюджетните кредити. 16-то изменение – бариерите и пречките по отношение получаване и използване на помощта. След това Генерална дирекция регионално развитие мисля, че всичките тези изменения имат положително въздействие и в крайна сметка ще стигне до по-добро изпълнение. Но не мога да се съгласи с 6, 17, 18 и 20 изменение. Например, 6 изменение. Ограничава се приложното поле за финансовите ресурси в този случай на Кохезионния фонд. 15 изменение – не съм съгласна с него, защото микрокредите не трябва да участва тук. 16-то изменение предполага промяна на начина по който се извършват изчисленията, което не е подходящо решение. По-нататък данните, на които не можем да имаме вяра, 20-то изменение, свързано с сроковете. Но мисля, че не можем да променим тези неща. Госпожо председател, това е кратък преглед само на а, моята обосновка за направените предложения. И така, това са и основните цели, според мен, на становището, както и приноса на колегите. Позволете отново да благодаря за този принос на колегите. Благодаря, госпожо Докладчик има ли желаящи за изказване? относно е, тези документи, е, тези изменения, които не се поддържат. Госпожа Стайбер. Благодаря, госпожа председател. От името на колегата Зипъл е, който не може да присъства тук преди пътуване тази седмица ще говоря за неговото мнение. Временното финансиране на проектите по Европейски социален фонд бе добра идея, като си има предвид кризата. За съжаление, съветът не беше съгласен и заради това изглежда, че няма смисъл да се настоява на 100% финансиране. Мина много време и смятам, че ако става дума за предложение да се направят по-високи авансови плащания и а, да се прехвърлят суми от 2007 година, мисля, че с това трябва да сме доволни. Благодаря. И аз исках да представя едно... Извинете, аз самата не съм подала изменения, но смятам, че е много важно 100% финансиране да се запази за онези страни, където има висока степен на безработица. ако няма изискване за съфинансиране от страните, при които има сериозни е, социални и финансови проблеми, това би било важна е, мярка в времена като нашите. Това означава, че може да загубим известно време с прилагането на регламента, но смятам, че трябва да продължим да настояваме пред съвета да се съгласи, що се отнася до тази цел. Мисля, че е важно да продължим да създаваме механизми, които правят разпространението разпространението на помощта, разпределението е по-лесно и е също, които позволяват да се разпредели онова, което е останало от предходни години. Смятам, че е, можем е, да намалим съфинансирането и трябва да го направим, особено в страни, където има сериозни финансови и економически проблеми. Ако ли не, е, вместо тези фондове да помагат на социално-економическата като сближаване, на практика те ще влушат проблема и ще създадат по-големи разлики, защото страните, които не могат да си позволят да предоставят съфинансиране по проекти, просто ще загубят тези средства. Другите страни, в които има достатъчно средства за съфинансиране, ще могат да се възползват от тези средства и така ще се увеличат економическите и социални разлики. Благодаря. Иска ли някой друг да се изкаже? В такъв случай ще дам думата отново на нашата докладчица. Искам само да я помоля, евентуално още на този е, етап е, тя да помисли за сътрудничеството е, с комисията, която води досието. Това ще е изключително важно. Не бива да оставяме бъдещето а, да покаже, а, че а, сме действали символично по отношение на тази тема. Напротив, трябва да има а, истинско сътрудничество и би трябвало а, да вземем предвид и становището на правната комисия. Ако имате вече някаква информация, трябва да бъде съобразена, но извън това аз ви а, приканвам и а, ще ви съдействам комисията Юри е, да обърне внимание на нашето становище, защото е, тук е, има една червена нишка. Това е реформата на Европейския социален фонд и от нея не можем да отстъпваме. Е, председателите на групи е, са взели решение, което успорвам, но то ни се е, налага. Ние би трябвало да се съобразим с него и за това би трябвало някак да оптимизираме работата си по досието, за да можем да излезем от това положение. Други желаящи да се изкажат няма. Госпожа докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря отново на колегите, които взеха думата по отношение на представените изменения. Това беше и целта, разбира се. Ние бихме желали винаги да дискутираме внесените предложения за изменения, особено когато става въпроси за финансиране. Очевидно, времето е много важен фактор. И действително губим време, ако искаме да постигнем 100% финансиране. Много е важно държавите членки да имат необходимите ресурси, с които ние разполагаме от бюджета, за да могат те да получат своите бюджетни кредити. Това е основанието за финансирането и съфинансирането в размер на 100%. Това трябва да дискутираме в бъдеще. Цялата философия за тази постановка трябва да бъде обсъдена. Аз самата съм поставила тази точка за обсъждане в съответните комисии и концепцията за съфинансиране, 100% финансиране, участието на Европейския социален фонд са теми, които наистина ще бъдат разгледани и в крайна сметка изпълнението е съвместно разпределено между всички комисии, които са ресорни по този въпрос и аз с голямо удоволствие бих участвал във всички дискусии, които се водят в комисиите. Бих искала да добавя, че що се отнася до споразумението постигнато с съвета е постъпка по посока на практическото решение, прагматизма. По този начин по-ефективно държавите членки ще имат достъп до своето финансиране. Групата на социалистите също се изказаха по този въпрос, но те нямат предложени изменения, така че да може да се предвиди продължаване на дискусията 100% финансиране. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Наистина, чувам, че сте а, на разположение, а, за да преговаряте а, с Комисията по регионално развитие. Трябва да бъдете не само на разположение, но и да а, бъдете агресивна, а, за да се получат резултати. Вярно, трябва да бъде направено това любезно и дипломатично, защото а, регионалната комисия не ни а, чува, така че малко трябва да понатиснем педала. Що се отнася до последното, което казахте, във връзка е, че, е, с това, че а, е, а, в комисията всички са били мъдри и не са отворили досието за финансирането отново 100%, трябва а, да кажа, че всъщност този механизъм беше само временен. И Основната цел, явната цел беше да бъде оказана помощ на държавите членки във времето на криза. значи, нека отстъпим назад, за да можем да скочим по-високо. става дума за допълнителна помощ, която се отпуска на държавите членки, а не за пълно ангажиране на бюджета на Съюза. Това обяснява ниската степен на интерес към първоначалния проект на комисията. Казвайки това, е, смятам, е, че е, трябва да интегрираме нашето мнение, защото вярно, че основната ни линия е реформата на Европейския социален фонд. Значи, е, представете си положението в Гърция. А, не можем да си представим, че при подобна криза като тяхната, Европейският социален фонд и оттам бюджета на Европейския съюз е, ще финансират 100 на 100 е, необходимите средства. мисля, че от тук можем евентуално да съживим дебата и да помним тези полки от ставащото за бъдещите разисквания. И така, благодаря госпожо докладчик. Ще гласуваме по измененията внесени от вас, както и от, по тези внесени в последствие от други колеги. И гласуването ще бъде утре. Изчерпваме тази точка от дневния ред и стигаме до точка 5, където давам думата на нашия докладчик Оле Кристенсен, който успя да пристигне. Става дума за изложение върху 68-те изменения, внесени по проекта на становище от наше име във връзка с капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и надзорен преглед на политиките за възнагражденията. Давам ви думата, господин докладчик. Øh, Благодаря, господин председателю. Благодаря и на колегите за сътрудничеството, което бе прекрасно. Ще бъда кратък. Внесохме изменения, компромисни, но не сме съгласни с всички изменения, които са поступили. В частност, това въжи за две а, области. Първо, относно променлива, променливия компонент на бонусите, на възнагражденията. Аз се запознах с документите и отново ги прегледах, за да е сигурно, че всичко съответства на това, което беше решено по време на нашето заседание. Защото се говори и за един комитет, който трябва да съществува в големите банки. И това съответства на решеното по време на срещата на върха в Питсбърг. Още един път ви питам, не бива ли да подкрепим едно такова предложение? Същото въжи за бонусите. И в частност техния променлив компонент. Това искаме да го избегнем, но то също е решение прието по време на срещата на върха в Питсбърг. Такова решение бе прието и от съвет. Аз ви моля по тези два пункта да преразгледате позицията си. Има също и някои детайли, дребни детайли, на които искам да се спра. Може би с различните заинтересовани колеги можем да поговорим днес след обед, за да съгласуваме позициите си преди гласуването от Резаран. Разбира се, може, мога да поговоря и за нещата, по които имаме съгласие. Всъщност такова имаме по по-голямата част от измененията. Смятам, че ние ще дадем едно добро становище, което ще ползва в работата и Комисията по економически въпроси и се надявам, че тя ще го вземе предвид в своя доклад. Благодаря и на секретарята. Чудесно бе сътрудничеството ни е, с него. Е, те оказаха ценна помощ и разбира се, с удоволствие ще изслушам е, всички ваши евентуални бележки. Някой иска ли от комисията да вземе отношение? Um, Je m'interrogeais de savoir si je donnais tout de suite la parole à monsieur. Питам се дали да не дам веднага думата на господин Лоярик, но всъщност на този етап от процедурата не е редно, може би, да объркваме двете теми, защото различно са поступили измененията. Обратно на това, което казах в началото, първо ще се спрем на доклада на господин Кристенсен и след това на вашия доклад, господин Люи Раик, което разбира се не ми пречи да ви дам думата, ако сте се записали за изказване по отношение на е, доклада на господин Кристенсен. Сега. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя няколко бележки по отношение на доклада и казаното от господин Олинсен. В Страсбург имахме възможност да дискутираме компромисните, предложенията за компромисно решение и в много аспекти можехме да ги подкрепим, други обаче не можем да подкрепим. А, Н, Б, А и Б Например, мога да кажа, че сме против тези независими комисии за възнаграждение, които да бъдат част от корпоративната структура на организацията. Също така старо изменение, компромисното изменение, не можем с него да се съгласим и то не отговаря на онова, което ние предложихме, но в крайна сметка с десето изменение, компромисно изменение, съм съгласен, а именно подкрепата за тази променлива част добавихме текста не бива да бъде включена в стратегията за възнагражденията. Мисля, че това е много важна точка, както и де в английския текст. Промяната на управителите. Мисля, че можем да добавим и още една подточка тук. Предложих на моите колеги от НП да одобрим това предложение, защото е важно да подчертаем работническите съвети и тяхната роля като важен компонент от цялата дейност. Други предложения? Вие знаете, че основно става въпрос за препоръки и нашата препоръка е против А и против Б. Това е становището на НП, но С, Д и Е са предложения, за които бихме гласували. Срещата мина в много позитивна атмосфера и много открит разговор. Мисля, че доклада е добър, балансиран и председателката е права наистина, че трябва да разгледаме съвместно и двата доклада и да постигнем добър баланс между двата. Препоръката ми е да гласуваме за този документ. Мисля, че има голяма надежда, но разбира се, трябва да бъдем и реалисти. Euh, euh, Драги господин заместник председател, както вие казвате, какво означава? Вие имате предложение за изменение. но не искате те да бъдат внесени или как? Какво всъщност правим? Наистина, много е добре да има движение. Движение, което се осъществява сближаване между двата. Представям си, че Всъщност и е, колегата това ще каже, да, ако може да, е, да се поприближат към А или към Б, вероятно не е възможно. Но както и да е, отчитаме вашето мнение, С, Д и Е, поне за това говорим. Добре. Всъщност това трябва да бъде е, прочетено между редовете, защото аз всъщност не схванах каква е играта, в която следва да участваме. Предполагам, че основните а, е, привърженици а, на идеята са я разбрали. Госпожа Дели. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на господин Кристенсен за извършената работа. Благодаря за това, че приобщи към нея всички политически групи и най-вече зелените. Става дума за е, участието в постигането на компромис, което понякога ми се струва много трудно. Искам да се спра само на факта, че може да се съжалява за това, че не стигнахме достатъчно далече по отношение уредбата на бонусите. И че е, оставихме, е, не можахме да удължим е, от 3 на 5 години е, срока на отлагане на изплащанията на тези бонуси. Въпреки това, е, е, имаме съществени компромиси е, по изменението на зелените във връзка с гарантирането на променливия компонент, е, също така гарантирането на политиката на възнаграждение, създаването на независими комитети относно възнагражденията и съобразяването на целите, свързани с отговорността в социален план и в екологичен план, отговорността на предприятията, когато се преценяват постигнатите от, техни, от тях резултати в дългосрочен план. Значи, е, е, уважаеми колеги, е, смятам, е, че утре ще имаме мнозинство и че ще успеем да окажем натиск върху Михаел е, в економическата комисия, за да може този доклад да не остане мъртва буква. Благодаря. Искам да се изкажа по отношение на компромис А. Разбирам, че желанието да се извършва движение, което изпитва господин Томас Ман, а, а, има известни пречки, има известни препятствия и а, те са свързани с комитета за възнагражденията. Аз от предишния си живот съм научила, че а, такива комитети се обсъждат много отдавна. Те бяха част от основните елементи на проекта на първи доклад, в който въобще се говореше за проблемите на корпоративното а, управление в Европейския съюз. Това беше докладът Уинтер. А, и това бе преди ерата Барозо. И а, в този доклад а, за първ път бе предложено създаването на подобни а, комитети. И когато обсъждаме е, реакцията на кризата, дори в Базъл, Въпросът е, за връзката между надзора на риска, контрола на риска и оценката на възнаграждението е, беше много важен елемент. А, нали, това е елемент, който има много сериозно значение а, за поемането на риска и оценката на това поемане. А, е, и докладчикът припомни това. В Питсбърг е, знам, че е, той ще каже защо да следваме препоръките от Питсбърг, когато американците ги следват само на половина. Но ако ние не спазваме това, което сами сме поставили на масата на преговорите в Питсбърг, ще бъде много странно. Много странно ще бъде, че искаме от другите да се съобразяват. Значи тези комитети във връзка с възнагражденията много ясно фигурират в препоръките, заключителните препоръки на срещата на Г20. За това се надявам. Не знам какъв е характера на движението, което се заражда, но а, се надявам, че ще ще можем да обсъдим тук предизвикателствата във връзка с компромис. А, още повече, като се има предвид, че резултатите от преговорите с работодателите не са тъбо. Има някои работодатели, които а, са за това предложение, които не биха се противопоставили на приемането му. И има някои структури, които сами са се придвижили в тази посока. Затова бих казала, че ще е малко жалко а, така за заряда на доклада на господин Кристенсен, ако не бъде прият този компромис. Господин докладчик, други колеги искат ли да се изкажат? Явно не. Господин докладчик, ако искате, можете да обобщите дискусията. Е, Благодаря за направените бележки. Напълно съм съгласен с вас, госпожо председател. В смисъл, че е добре да постигнем съгласие по а, тези два последни елемента на компромиса. Не зная, може би с Томас Ман а, е добре а, днес след обед да се видим, за да постигнем съгласие по тези две компромисни изменения. Аз а, съм много склонен да преговарям. А, благодаря. Ако а, сега а, излезете от залата, а, ще имаме много малко <laughs> членове, които да участват в работата. А, утре ще гласуваме този проект на становище. И ви предлагам Сега да преминем към текста на господин Луи Ярик. Там има внесени пет компромисни изменения. А, но искам да а, припомня на а, докладчика, че тук правим становище във връзка с доклад на Комисията по юридическите въпроси. За съжаление, основният доклад, този на господин Нене, съществува само на английски. Беше много късно представен този доклад на 4 март и мисля, че едно от нашите безпокойства беше дали приложното поле на доклада е, по собствена инициатива на господин Лене е, отговаря на нашите собствени съображения. Дали те могат да бъдат взети предвид? Е, питам се дали сте имали възможност да се съобразите с основния текст, по който всъщност би трябвало да дадем допълващо становище. Мисля, че трябва преди да преминем към гласуването много добре да анализираме основния текст. Заповядайте, господин докладчик, можете да представите измененията, тези, които са предмет на компромис, както и другите. Господин Ярик, благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които участваха в редактирането на проекта. Мисля, че стигнахме до добро съгласие между всички групи, е НП, АЛДЕ, социалисти, зелени, както и левицата. Измененията ще ги разгледам тематично. Изменения 4, 5 и 6 се отнасят до сегашния модел на възнаграждение в финансовия сектор, обвързан с риска и оценката на риска. това е предмет на компромисно изменение. А, а значи до сега, сегашният модел е бил в краткосрочен план да се изчисляват възнагражденията без връзка с реалната економика. Искам да подчертая, че са важни изменения 8 и 9. Отражението на тази система на възнаграждение върху реалната економика е било много отрицателно. По отношение изменения 11, 12 и 13, те са предмет на компромис Б става дума за изграждането на нова финансова архитектура на основата на нова етика и нов надзор, който ще бъде упражняван от национални и европейски органи, снабдени с юридически задължителни правомощия. По този начин се отправя ясен сигнал, че ние сме за създаването на такива правомощия във връзка с контрола на европейския финансов сектор. Този модел е, е предмет е, на е, обсъждане и в други области на економиката подчертавам, че изменения 27 и 28 на госпожа Перванш Берес а, са за този модел. Изменения 14 и 15 припомнят препоръките на комисията във връзка с възнаграждението от 30 април 2009 година. Това е предмет на компромис С. Един първи етап е да припомним тези препоръки и да направим по-нататъчни стъпки във връзка с социалната отговорност на предприятията, тема уредена в изменение 16 и 17 на господин Коферати, както и на изменения 25 и 26, компромис е. Социалната отговорност е свързана с борбата срещу всяка а, дискриминация. Това се подчертава в изменение 32, а изменение 34 е посветено на равенството на възнагражденията на мъжете и е, жените. Това изменение е внесено от Карима Дели. По отношение е, възнагражденията от 18 е, до 24 изменение са посветени на тази тема. Предлагам това да бъде компромис Дела Тинско до сега въз... системата на изчисляване на възнаграждения на ръководещите финансовите институции е имала отрицателно отражение върху а, оценката на риска. И за това би трябвало а, сега да се разнообразят елементите извън а, основното трудово възнаграждение. В частност, бонусите, тъй наречените златни парашути и привилегии при пенсиониране. Тези приходи би трябвало да бъдат данъчно облагани съобразно действащото законодателство, както са всички трудови доходи. За да не се е, установява система на двоен режим по отношение на различните възнаграждения. Е, също така, е, в изменение 36 на господин Балтазер и на госпожа Меснер от Европейската народна партия се визира данъчното облагане. Въпросът за социалната отговорност е много голямо значение за заетостта, така както казах преди малко. И за това приходите от тези данъци могат да бъдат насочени към социална защита и към а, обществените институции, които са силно засегнати от кризата и а, въпреки а, липсата на средства имат механизми за борба с кризата. По същество въпросът за възнагражденията, за социалната и екологичната отговорност засяга и е, работниците и служителите, тяхното участие в избора на едно или е, друго решение, изменение 41-42 визира ограниченията в системата на участие на работниците и служителите при вземането на тези решения. Би трябвало те да се ползват от една нова система на участие, като се има предвид и конкуренцията, която съществува днес. Изменение 39 и 40 са посветени на правата на работниците и служителите и са свързани с обвързване на техните възнаграждения с инвестициите. Всичко това се контролира на ниво предприятия. За това съм внесъл изменение 25. Въвежда се многогодишна рамка на база 3 години за оценка на приятите решения тази рамка би трябвало да се отрази благотворно върху възнагражденията, ако се установи при тези проверки, че резултатите са отрицателни. Е, в тази връзка е и е, Изменение 46 е, във връзка с слагането на таван, а понякога и не отпускането на обещетения при напускане на работа би трябвало да има по-сериозно данъчно облагане и а, прогресивно данъчно облагане на променливите компоненти на възнагражденията. А, на първи етап би трябвало да изравним предпоставките за възнагражденията на ръководителите на предприятията и работниците и служителите. С оглед на кризата обаче, е, данъчното облагане е, в по-висока степен на възнагражденията на е, ръководителите е желателно. Благодаря за вашата работа, благодаря и за вашето внимание. Мерси. И аз благодаря. Госпожа Дели. Искам да поздравя докладчика колегата господин Люи Ярик е, за прекрасната му работа. Връщам се на предложените изменения. Няма да се спирам на онези компромисни изменения, които по същество удовлетворяват зелените. Радвам се, че днес вече в текст е записан таванът на приходите. Съжалявам само, че не можахме да се споразумеем да посочим цифра, цифрово изражение на този таван. Би трябвало да се каже, ето тази цифра е максималният приход. Това беше а, нашата идея. А, тя се обсъжда в Штатите. В Европейския съюз не беше лошо да възприемем тази идея. А, значи, според мен, е, това трябва да бъде 40% минималната работна заплата, което е горе-долу 44 000 евро на а, е, месец. По отношение е, на променливите компоненти на възнаграждението, аз се радвам а, на измененията, особено що се отнася до забраната на дискриминацията, равенството на възнагражденията на мъжете и жените и най-вече би трябвало тук да се отрази борбата с съществуването на тъй наречените данъчни оазиси. Господин Коферати. Грация, президенте. Благодаря, госпожа председател. Дире collega Lejaric che ha fatto un ottimo lavoro. E non era facile. И аз искам да кажа, че докладчикът е свършил отлична работа. Мисля, че това не е било лесна работа и той доста усилия положи и успя да постигне компромиси. Всичко това е много важно, защото тук има две основни изисквания – които не винаги е лесно да се съчетаят. Първото изискване е свързано с етичните условия за възнагражденията, свързани и с отговорностите, които хората поемат. От друга страна е необходимо да има прозрачност, която липсва много често. Прозрачността и добрата организация на заплащането на възнагражденията помага за добрата работа на дружествата, защото това насърчава хората да не се възползват от е, конкретните условия, от които свързани с е, своята работа, от които биха могли да се възползват. Второ, трябва да има предвид, че ние наследяваме е, едни практики, една система, която създава доста сложности. Трябва да има връзка между работата, която се върши, нивото на отговорност, която се поема и нивото на признание, което се отдава. Така че тук трябва да се върнем и към корпоративната социална отговорност. Виждаме, че някои дружества създават форми на възнаграждение, които на практика не отразяват действителността на работата в тази фирма. Не бихме искали да правим системата по-негъвкава. Добре е да постигнем равновесие между някои задължителни изисквания и моралните ангажименти. И мисля, че докладчикът успя да направи много, за да се постигне това. Мисля, че на този етап можем е, да изразим своето уважение към постигнатото от него. Благодаря, господин Круцман. Благодаря, госпожа председател. докладчика госпожа Майснера във Вашингтон тази седмица е, така че е, тя ме помоли да я представям тук. По отношение на економическата финансова криза, госпожа Майснер смята, че е много важно да се обърне въпро... внимание на етичните въпроси в, в фирмите, но не трябва да има и свръхреагиране тук, защото в крайна сметка не трябва да връзваме ръцете, ръцете на частния бизнес. Принципът на субсидиарността е много важен тук и също така трябва да се има предвид, че в крайна сметка системата на възнаграждение се определя от конкретното дружество. Има различни структури. Има, мал... има големи предприятия, има малки и средни предприятия и политиките в двете групи са съвсем различни. Така че не е добре да мислим само за свръхголемите заплати на изпълнителните директори в Съединените щати. Добре е да погледнем и средното заплащане. Колко трябва да получава човек, ако, някой, ако получава средната заплата? Не е много ясно. Има различни отрасли и може да се работи в химическата промишленост или другаде. Това е, е важен въпрос и трябва да, е, да вземем предвид тези неща. Разбира се. Също така е важно да има общи събрания, така че акционерите да могат да видят кой отговаря за техния капитал. И така съгласен съм с господин Балтазар, докладчик Сянка на НП. Е, госпожа Майснер е съгласна с неговите предложения. Подкрепяме и компромисните изменения, които са подадени. Благодаря. Госпожа Паскал Рюни и след това господин Елмер. Благодаря, госпожо председател. На мен ми беше много интересен този доклад на господин Люи Ярик. Вярно е, че след тази финансова криза, която сега е економическа и социална, настъпват отрицателни последици вследствие именно на а, лошото управление на ниво банки. По отношение на възнаграждението, а, съгласна съм, че а, то трябва да е реалистично, да е обвързано с задълженията и с резултатите от дейността и че това възнаграждение трябва да бъде приемливо за нашите граждани. Не съм обаче съгласна, с това възнагражденията да бъдат ограничени с таван, защото това означава да направим таблица с оглед на някакви критерии, като да кажем оборот или нещо друго. това според мен ще е трудно. В крайна сметка банките поемат рискове, те а, имат а, много сериозна а, работа. Може ли колегата ми, а, която предлага това изменение, да я запитам дали е помислила за футболистите, например, които получават огромни суми без да носят тази отговорност? И за това а, казвам, че този доклад има много интересни неща. Не мога да гласувам изцяло за, е, защото има доста ограничителни неща, но е, ще запазя е, положителното си отношение към изменение 16. Трябва да има мерки, вярно ограничителни, без обаче да се слагат тавани. Това ще подкрепя. Благодаря, господин Елмер, след това господин Томас Мак. Sorry, I didn't quite catch the name. Uh, Madam Chairman, uh, thank you for that. Госпожо председател, благодаря. Thank you. I will speak my own language, if you don't mind. Ще говоря на родния си език, ако нямате нещо против. Точно щях да кажа, че съм изумен от този дебат. Чудя се първоначално какво означава думата деонтологични, защото около 65 години е, се занимавам с английски язик. Това е родният ми език и не съм наясно какво означава тази дума. Но целият дебат стъпва на допускането, че банките и другите финансови институции изцяло отговарят за проблемите, пред които сме изправени. Но вероятно трябва да си спомним, че не непременно банковите институции са виновни. Всичко започна Джимми Картер в Америка и наследниците му, които подкрепиха а, заемодателите да се разширят максимално спрямо възможностите, както и господин Гринспаун и неговата политика. И в крайна сметка, съжалявам, но и моята държава също така допринесе до този надуването на този балон. И в никакъв случай не би трябвало да обвиняваме само част от сектора, който всъщност е, носи цялата отговорност не е работа нито на държави, нито на парламента, нито на нашата комисия да създава регламенти за нива на възнаграждение е, в финансови институции. И наистина, съгласна съм с казаното от колегите, за съжаление няма как в момента да го притесня, казвайки своето становище, защото той е излезе, но в крайна сметка това си е работа на комисии, на компаниите, а не на нашата комисия, нито на Европейския съюз да задава прагове на данъци. Чувам, че данъците трябвало да се качват. Защо и към кого ще се прилагат? И по същия начин. Искам да кажа, че подобни политики се прилагат без ясна обосновка. А ние в Европейския съюз и в тази комисия не можем да взимаме решения кои данъци как да бъдат а, повишавани и как да се разходват постъпленията от данъчното облагане. Така че наистина много ми е трудно да подкрепя предложенията, както и компромисните изменения в този доклад. Merci, uh, Благодаря, драги колега. Имам експерт по гръцки, който ми казва, че термина деонтология идва от древногръцкия език. Е, Просто ще ви прочета дефиницията в моя малък речник. Ансамбъл от правила и задължения в професионалната област. Медицинската деонтология първоначално е определила правата и всъщност правилата приложими към лекарите, докато днес понятието е разпространено и към други сфери съответно. Господин Томас Ман. Благодаря. Госпожо председател, е, както казват белгийците, е, госпожо председател, а не госпожо председателка. Така че господин Кройцман трябваше наистина да участва в е, работата на друга комисия, затова той излезе от залата. Що се отнася до съдържанието и по същество? Да, мога да кажа следното. Има компании, компании които носят много отговорности, особено малките и средните предприятия. А има и други компании, които си правят каквото си поискат. Така че, когато компаниите трябва да дадат своя принос към социалната и пазарна економика, трябва да направим всичко по силите ни, а, те да го направят и да имат отговорно поведение. Наистина, когато говорим за банките и бонусите, обръщаме се към тях и питаме, добре, те основателни ли са в този, в този размер? И те се изплащат, например, в Германия, когато задържим един клиент в рамките на 4 години. Не става въпрос за чисто покупко-продажби за кратък период от време. Става въпрос за големи а, клиенти, които се задържат системата за дълъг период от време. Мисля, че това е важно. Защото така се посочва устойчивостта, към която ние се стремим. Не зная дали можем да променяме размерите на бонусите, но да допуснем, че имате акционери, имате хора с разписани отговорности. Твърди се, че ще се плати, когато излезем от политическата криза. Това е една различна гледна точка от политически ъгъл. Но, имайки предвид различните компании, начина по който те дават своя принос към световната економика, а, и към националната економика, както и изпазването на техните отговорности. Именно на там са насочени нашите предложения, които се надяваме, че ще а, подобрят състоянието и баланса. Благодаря. Е, Муха. Благодаря, госпожа Мора. И след това госпожа Дели иска отново да а, участва в дебата. А, въпреки, че не е много разумно, а, все пак ще й дам думата, за да се изкаже. Госпожа Морен, благодаря. Госпожо председател, мисля, че този доклад като цяло е много интересен. Е, в тази буря, това торнадо, економическо торнадо, което е, е, върти във вихара си целия свят. Споделям казаното от Томас Мани от госпожа Паскал Легруни. Смятам, че не трябва всички да бъдат слагани в лагера на бандитите и убийците. Има хора, както вие казвахте, се подчиняват на правилата на деонтологията и етиката в предприятията и в банките. Има места, където са съществували ясни и съвсем разбираеми и допустими правила би трябвало а, да се отнесеме с голямо уважение към тези среди, защото а, там има голяма динамика. Те са създатели на работни места, а работните места а, са предназначени за хората, а, които получават заплати в тези институции. Значи трябва да им оставим пространство за маневриране. Разбира се, обаче трябва да има правила деонтологични и ентологични и етични и би трябвало да махнем това, което е било пред, предварително прекалено ограничено в областта на възнагражденията. Малко регламентиране не носи зло, но прекомерно регламентиране би било съвсем обратно на нашите намерения. Сега, по изменение 16, в личен план аз ще имам а, същата позиция като госпожа Грюни по същите причини. Благодаря, госпожа Дели. Искам да припомня, че след две години кризата ще доведе а, до загуба на работни места от 10 милиона души, които нямат нищо общо с нейните първопричини. А, на второ място имаме е, бонуси, в 2009 година в сравнение с 2008 година в Ситито с 50% са били по-високи бонусите на ниво 7 милиарда евро. В Париж същото е положението, така че за това се налага да говорим за деонтология и етика. Що се отнася до щатите? Нека припомня само едно. През 1942 година Рузвелт създава максимално възнаграждение, което намали а, разликите между богати и бедни. Въпросите на диантологията са и въпроси на социалната справедливост. В следваща директива, може би, ще помислим и за футболистите. Благодаря, господин Кларк. Благодаря, госпожо президент. И аз малко се сблъсках с тази терминология, дентология, какво е точно това. В, в, в мотив едно се казва, дентологията се занимава с поведението, етичното поведение в различни практики и изпълнението на правата. Председател, мога ли да ви прекъсна? Говори на английски, така че... Не ви чувам достатъчно добре, затова слагам слушалките. Четете доклада Лене, който е доклада от основната комисия, а не... Но аз исках да прочета дефиницията на деонтология. Точно за това говоря. Мога ли да продължа? Като се взема предвид, че деонтологията е дефинирана по този начин, мисля, че е напълно подходящо бизнесът да се получи от, е, аналитич... от предложенията на анализаторите. Но да се заповядва на бизнеса да възприеме определени практики или нашата комисия да се бори за някаква рамка, в която се възлагат задължителни е, е, норми, мисля, че това е нещо напълно неприемливо. Съветите са приемливи, но е, задължителните искания не. Има ли други желани... желащи да се изкажат? Госпожа Регнер, благодаря, госпожо е, председател. Един допълнителен коментар. Не искам да повтарям всички аргументи, но има един елемент тук, който е много важен според мен. Тук говоря за джендър мейнстриминг, т.е. увеждането на въпросите за равнопоставеността между половете във всички елементи на законодателството. Това е важен елемент, който трябва да се включи в доклада. Комисията трябва да изпълни своите ангажименти да насърчава дружествата да назначават жени на високо отговорни позиции. Мисля, че това е важен въпрос тук. Благодаря. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Uh, thank you. I just, um... Господин Дерос. The ontology. Благодаря. По отношение дискусията, която се води за дентологията и факта, че думата на е английска. Искам да напомня на господин Хелмер, че английски език, който между другото е и мой роден език, въпреки че съм от Едерландия, поне 50% от думите идват от френски mais le, le français a quelques racines communes avec le grec. Обаче френски има някои общи корени с гръцкия. Както се казва, езиците са част от нашето културно наследство. А, даже а, а, и двата езика а, са а, средиземноморски в крайна сметка нашата цивилизация се е зародила и съществувала около Средиземноморието, така че е, е полезно от време на време да си го припомняме. Няма други желаящи за изказвания. Давам думата отново на нашия докладчик. Искам отново да благодаря на всички колежки и колеги за това, че участваха в този дебат. Искам само да направя една друга дребна бележка, по въпроса, който бе поставен за различните предприятия, които съществуват, естествено, че е, нямаме предвид е, ръководителите на малките или дори на средните предприятия. Знаем, че те не получават е, кой знае колко по-големи възнаграждения от своите работници и служители. Някой път получават колкото тях. Не става дума за това. Става дума за приемане на нормативна уредба. За това е дебата, за това правим становището и трябва да знаем какво искаме. Ако ние не сме народни избраници, натоварени да организират управлението на целия Европейски съюз, тогава няма да има нужда от такъв дебат. Ако пък смятаме, че е добре Европейския съюз да бъде организиран и за тази цел да се приемат нормативни актове, необходима ни е а, представителна демокрация. И ние сме народни представители. Иначе а, оставяме нещата на самотек. Аз това констатирам. Самотек. Това, което забелязвам в момента е, че ще а, се увеличат данъците за гръцкия народ. Това е ДДС в частност. Обаче тук има противопоставяне на повишаването на данъците за онези, които са ни докарали до това положение. Това е първата ми бележка. Втората ми бележка е, че темите, които обсъждаме тук, се обсъждат и е, на други форуми, по-важни от нашите. Г20, например. Вчера в е, съвета на министрите на економиката и финансите също бе обсъждана темата и в Съединените щати се обсъжда. Следователно, има необходимост от приемане на законодателни решения, законодателни мерки. Иначе отиваме към джунглата. Би трябвало а, инак да се а, само разпуснем. А, това не го препоръчвам, защото аз съм против това а, да а, съдействаме за настъпването на джунглата, чието жертви са винаги едни и същи. За това ви благодаря за конструктивния и положителен дебат. Euh, euh, благодаря. Ще се върнем отново на темата по време на гласуването. Утре преминаваме към седма точка. Давам думата на колегата Серджо Коферати. Uh Докладът е посветен на дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се економика. Той е предназначен за нуждите на Комисията по економически и валутни въпроси. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички колеги, които изпратиха своите бележки по отношение на изменения текст, който ви предоставих. Благодаря и на онези, които внесаха изменение. Благодаря за този метод на сътрудничество. Много се радвам, че така протекоха нещата и трябва да кажа, че мнозинството от внесените изменения за обсъждане от председателя, както и от други колеги, вече следват общата цел на текста. Всичко бе предоставено в един много позитивен дух и разбира се, има и няколко абзаца, които са по-компромисни по своя характер. крайна сметка се надявам, че ще можем да стигнем до решения, които се основават на е, широко съгласие. Онези изменения, които според мен са неприемливи, са на госпожа Виедедо. Интендиамочи. Фигаредо, прощавайте. тъй като изказаното правно становище е доста по-различно. Тези различни гледни точки, различно становище, предоставено и от някои други колеги, също не могат да бъдат прияти, както казах вече по отношение на предложението на госпожа Фигередо. В другите случаи има доста добри постигнати споразумения. Сега бих искал да се спра на един аспект, който е свързан с дискусията, която ние водихме по отношение на два компромиса, по които не можахме да стигнем съгласие, пък аз първоначално си мислих, че това е възможно. Това е компромис С и Е. Надявах се, че и в С, и в е, както казах, ще постигнем компромис, но всъщност основанието за това разногласие е едно и също и в двете. Така че бих желал в оставащото ми време за изказване да се върна към една тема, свързана с възнагражденията – Т.е. много сходно до темата, която току-що обсъждахме. Основният мотив и основната тема в компромиса е важно да се има предвид. Разбира се, винаги е трудно, когато е сме се намираме в състояние на криза, да намерим необходимите инструменти, които ни позволяват да регулираме разпределянето на средствата. Това са различни фискални инструменти, разбира се, когато става въпрос и за колективно договаряне между работещите също. Всички ресурси, които се насочват към социалната система, всичко това е от изключително голямо значение за да може в крайна сметка гражданите да се раждат на достоен живот. Има различни начини, по които може да се отстоява нивото на жизнения стандарт и разбира се нивото на заплащане на труда. различни са инструментите, различни са между отделните държави. Но като цяло Важното в принципа е всеки да има право на достоен живот с помощта на предоставените му средства или инструменти, свързани с социалната закрила. А правителството има голяма роля в разработването на тези инструменти, също така и в сферата на договаряне, трудовото договаряне. Нямам предвид само заплатите и пенсиите. Имам предвид всички форми на заплащане. Разбира се, необходимо е да се отчита нивото на професионална квалификация, количеството извършена работа, когато става въпрос за заплащане, времето, което е изработено, също така и получената продуктивност – хода на трудовото задължение. Така че, необходимо е да има справедливо взаимоотношение между заплащанията и резултатите от труда. Струва ми се, че това е нещо, с което много хора биха се съгласили но това не непременно означава автономно задължение и а, правоотношение между работника и а, работодателя. Необходимо е да има ясно разписани критерии за тези взаимоотношения, също така и да се позоваваме на добрата практика. Това поне е намерението, което съм отстоявал в рамките на постигането на въпросния компромис. Аз разбира се не мисля, че става въпрос за рестриктивни правила. Необходимо е да се разчита на професионалния опит. Аз самия разполагам с такъв. И мисля, че до тук ще спра своето изказване, защото освен измененията на госпожа Фигерайдо, останалите изменения са, според мен, напълно приемливи. Аз ги приемам и много още веднъж благодаря за работата до сега. Благодаря, господин Земер. Благодаря. Може би трябва да се обръщам към вас с израза госпожо председател. Иск... Това ще удовлетвори всички ни. Искам да благодаря на господин Коферати е, за изключителната му работа, но гледайки измененията, ми е, е хрумва, че това, което изменява доклада, казва. Вижте, много ни е сериозен проблема. Е, бюджетите на държавите членки трябва да се приведат в ред и да се намалят разходите, но от друга страна казваме, вижте, не можем да намалим разходите в тази, унази или трета сфера. Така че не знам всъщност какъв принос имаме тук за решаване на економическите проблеми. Защото се ориентираме към цели, е, които може би са желателни за постигане, но са несъвместими а, помежду си. Можем а, да кажем на правителствата, а, намалете разходите, за да подобрите бюджетното си състояние, но не, не можем да им кажем, намалете разходите, обаче с изключение на еди кои си области, в които не може изобщо да се намаляват разходите. Не може да им казваме или едното, или другото, или и двете. Значи имаме изменения, с които се внасят нови изрази, нови а, цели а, и това се превръща в една коледна ЛХ където колеги, седящи от лявата страна, могат да добавят всевъзможни играчки, красиви играчки. И за това. Те искат тези неща, така или иначе по всяко време. Обаче по това време трябва да се запитаме какво означава това за държавите членки. Възможностите на държавите членки да спазят тези изисквания са много ограничени. В заключение трябва да кажа, че този доклад е, едва ли ще има някакъв положителен принос към решаването на проблемите е, или преодоляване на трудностите на европейските граждани, било в сегашната му форма или ако бъде изменен с тези изменения. Благодаря. Госпожи, господин Рандън. Госпожо председател, колеги, искам да се спре на три теми доклада. Благодаря на докладчика по отношение на девета точка. Той говори за социални системи, които са изключително важни в условия на криза. Но бих и желал да посоча че това не са само системи, които могат да умекотят е, трудностите в е, подробна ситуация. Тук вече засягаме и пенсионната система, и системите за болничните, и в десета точка по-нататък бих предпочел ако докладчика всъщност е обясни какво господин Амуни съвсем наскоро каза на нашата комисия, а именно много ясното му изказване по отношение на факта, че в много държави, където е, пенсионната възраст е 67 години, е решение, което води до подобряване на ситуацията с бюджета. Възможно ли е наистина да може това средство, този инструмент да ни помогне да си възстановим баланса в бюджетите? Разбира се и доста критика по отношение на измененията, внесени от госпожа Федерейдо. Не зная всичко това дали е съвсем обосновано. Например, по отношение на девето изменение, колегата ми Елде Фидерейдо говори за качествени услуги, които са достъпни до всички, за публични услуги достъпни до всички. А това току-що се отхвърля. Но а, европейската социална економика и съвета на ООН в областта на тази политика ясно посочва, че висококачествените публични услуги, които са достъпни за всички, са необходимото условие за победа над бедността. Така че а, бих призовал господин докладчика да разгледа именно тези аспекти в годината посветена на борбата с бедността и изключването от социалните мрежи. Благодаря. Мадам Ясловецка. Госпожа Ясловецка. Благодаря, госпожо председател. Много по-лесно е, ако ме наричате Дана. Много по-лесно е, ако ме наричате Дана. Знае, че фамилното ми име много трудно се произнася от е, хора, говорещи друг език. Благодаря, госпожо председател. Становището на господин Коферати във връзка с известието на Европейската комисия ми липсва нещо. А именно ликвидността на обществените финанси. това, че не се настоява върху факторите, довеждащи до економически растеж, е, не се отбелязва застаряването на населението и е, удължаването на професионалната е, заетост, на времето на професионална заетост. Е, в тази връзка би трябвало да бъдат разгледани и ангажиментите за пенсиониране. За това ще предложа 9 изменения, например с оглед реформата на пенсионното дело. Вие говорите за два стълба, а аз предпочитам да се говори за три стълба. Е, е, държавните финанси, финансовите пазари и трудовото възнаграждение. Друго мое изменение е свързано с политиката на имиграция. Според вас този феномен може да допринесе за решаване на демографските проблеми в държавите членки. Смятам, че би трябвало много по-добре да се възползваме от човешките ресурси, да ги а, обогатим, а не да търсим решение само в процеса на а, имиграцията. Също така ще настоявам върху един момент, който според мен е много важен, а именно е, контрола върху обществените разходи. Е, свързани е, с настоящите или бъдещи ангажименти, преди всичко социални ангажименти. Много съм благодарна за прекрасното сътрудничество с вас. Господин Коферати е направил 6 компромисни изменения. В всичките си е, компромисни изменения предлагате същите решения като нас. Що се отнася до е, компромиси А, Б и Д латинско, ние изцяло ще ги възприемем. Другите компромиси, С, Е и Ф латинско, е, някои от тях е, е, противоречат на линията на нашата група, поради което не можем да ги възприемем. Разяснявам. По отношение на компромис С, не можем да приемем посочването на е, данъчната политика е, като средство за защита на пенсиите, заплатите и обещетенията за безработица. Вие казвате, че не можете да ни разберете. Ще обясня. Не сме за по отношение на а, компромис Е, не сме съгласни а, с а, справедливото възнаграждение. Това, което тук се говори за справедливото възнаграждение. А, смятаме, че подобни текстове а, крият риск от разнопосочно тълкуване и от хаос в резултат на това. Що се отнася до компромис F, политиката на финансиране, главно обществените финанси, които да се опират върху преразпределение, тази система е неприемлива. В сегашната криза Онези държави, които имат повече заделени средства за пенсия, вместо да преразпределят такива, по-леко усещат кризата. Не би трябвало е, да се снижава качеството на живота на а, пенсионерите. Обратно, а, е, би трябвало с нашите реформи и промени да повишаваме това качество. ще бъде много опасно да се подкопават принципите чрез тези изменения. Това ще бъде опасно както за економиката, така и за хората, заинтересовани от нашите промени. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси. Ние ще гласуваме за първите три компромисни изменения, които аз посочих. Госпожа Овир. Благодаря. Нека да говори народния си език. Искам да благодаря на господин Гофарати за това становище. 99% от този документ е добре балансиран и нашата политическа група ще подкрепи това становище. Смятаме, че е необходимо да комбинираме економик политиката за економическо възстановяване с мерки за борба с безработицата. Ясно е, че броя на качествените работни места ще увеличи ефективността на инвестициите. И становищата позициите, изразени в това становище по отношение на фискалната политика, са съвсем логични. Що се отнася до компромисните изменения, все още не мога да кажа нищо за тях. Утре ще гласуваме, така че утре ще видим. Но имам един въпрос. Госпожа Лин е подала няколко изменения и не мога да разбера защо господин Кофарати не е приел изменение 4 тъй като то е много подобно на неговото, на неговите идеи. Това изменение просто изяснява идеите на господин Кофарати. Благодаря. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Не виждам, поради което давам думата на представителя на комисията, който присъства в момента. I... First... Благодаря. Първо искам да приветствам проекта становището изказано господин Кафарати, което според нас изразява е, съвсем е, добри е, ясни послания по отношение на политиката. За съжаление, не съм имал възможност да разгледам компромисните изменения. Разгледах само първоначалните е, изменения. Приветстваме това, че се поставя специално ударение върху равновесието, върху това, че трябва да се консолидират обществените финанси, особено като се има предвид застаряването на населението. И това е особено ясно изразено в някои от измененията, е, които са подадени към доклада на господин Коварати. Обръща се внимание и на заплатите. Говори се за това какви политики е най-добре да се прилагат, така че да можем да се справим с дисбаланса в краткосрочен план. Съгласни сме, че е, е заплатите трябва да отразяват е, развитията във връзка с е, производителността и е, за това предложението на господин Кофарати е, получават нашата подкрепа. Разбира се, не можем да се съгласим а, е, за всичко, което, с всичко, което се казва. смятаме, че не е добре да се а, е, губят инструменти, които са полезни а, е, за координирането на работата на, на този етап. Благодаря, господин доклад. Докладчикът има думата. Съжалявам, че господин Елмер не е тук, но исках да го успокоя. По никакъв начин нямах намерение да създавам коледна елхичка, на която всеки да може да си закачи своята играчка. Та или иначе в ам, моята култура ние нямаме коледни дръвчета, нямаме елхички, а по-скоро създаваме една а, сцена. А, от фигурки, в която се изобразява Рождество Христово. Така че, когато става дума за пресъздаването на тази сцена, е, работата е доста по-сложна. Не е просто като коледна елха. Трябва да се подберат фигурите, да се подбере сцената и темата. И а, е, точно по този начин се опитах и аз да работя. Опитах се да посоча неща не само по които може да се работи в дългосрочен план. Има неща, които могат да се свършат и съвсем бързо, но е добре е да държим дългосрочния план в съзнанието си. То се отнася до подадените изменения за социалното, социалната изолация. Аз ги изключих, защото сметнах, че е добре да не се спомена, да, да се решат тези неща както трябва, а не само е, в рамките на една година. Освен това, можем да говорим и за стратегията за 2020 година в тази връзка. На господин Хандъл и на Дана мога да кажа, че темата за социалните мерки се появява отново и отново. И това е доста сложна тема, защото правителствата политиците и организациите продължават да повдигат тази тема. И ако има спад в брутния вътрешен продукт, би било много трудно да поддържаме системите за социално осигуряване. Особено в Стара Европа, където има дълга история на защита на хората чрез е, системите за социално осигуряване. Говорих за три стълба. От една страна имаме обществените, публичните средства – от друга страна е добре да, има хора, да имат възможност хората да се възползват и от други възможности. В много страни от Европейския съюз това не е така. Може би е, тук става дума за конкретна формулировка, но аз казах, че хората могат да имат лични сметки в банките или лични е, пенсионни осигуровки, или пък всичко това да се е, осигурява чрез системата за колективно договаряне. Така че където има увеличение на заплатите, е, част от увеличената заплата може да отиде към допълнителния фонд за пенсионно осигуряване. Надявам се, че ще намерим подходящите решения и съм на разположение на колегите, за да ги обсъдим. Ако искаме чрез фискалната политика да защитим заплатите, смятам, че има неизбежни технически последици. Ето, например, ще е необходимо да се работи с прогресивна денъчна ставка, нещо, което ще се намеси в данъчните системи, ако има... Ако говорим за... Тук говорим само за принципа. След това, що се отнася до справедливостта при заплащането, за какво говорим тук? има различни мнения за това какво е справедливо. Но смятам, че във всяка страна, зависимост от съответната история на страната и съответните отношения между работодателите и работниците, това, което се случва в страната, определя възприятието на това какво е справедливо. За това какво е справедливо. Така че тук съществуват и политически, и културни аспекти. Има отношения между работата и възнаграждението, както и между производителността на труда и ефективността на работата. Изменение 19 и точка 4 са такива, че е, е, на практика съм съгласна съм с тях. Съм съгласна с тях. Е, мисля, че съм направил то грешка. Можем да приемем това изменение. И така смятам, че госпожа Овира е успокоена на тази основа. Ще гласуваме на заседанието утре. Така преминаваме към точка 8 от дневния ред. Сега ще дам думата на госпожа Паскал Грюни. Ще проведем първи обмен на мнение по доклада по собствена инициатива Изготвено от нея във връзка с нестандартните трудови договори, гарантирането на професионалното развитие, гъвкавостта и сигурността и новите форми на социален диалог. Госпожо докладчик, давам ви думата. за първо изложение на вашия, по вашия доклад. Благодаря, госпожо председател. Е, този доклад е, се вмества е, в периода след така бума на кризата, но той беше валиден и преди кризата при тенденциите на нарастване на безработицата и смятам, че трябва да продължим да мислим за стратегии за изход от кризата, но трябва да мислим и за нов социален европейски модел. Пълна заетост, устойчив ръст, социална закрила. Затова е задължително да бъде е, задълбочена е, политиката за по-добро образование и обучение, по-добро приспособяване към пазара на труда и е необходимо е, резултатно да се борим срещу изолацията от е, пазара на труда трябва да се а, анализират всички хипотези, в които се прибягва до тъй наречените нетипични или нестандартни договори. А, през този а, период на криза има много голямо нарастване на техния брой и за това е необходимо а, да се види какви са техните предимства, а, да се види а, какво е тяхното отражение е, върху хората, които полагат труд при техните условия. И също така е необходимо е, да приканим комисията и съвета да продължат да дават предложения, да работят по тази тема, е, като следят и за надлежното спазване на това, за което вече сме се споразумели, а именно изискванията за гъвкавост и сигурност. Както казахте, това е проект по собствена инициатива. Трябва да се ограничи двоякият характер на пазара на труда, да се стабилизират договорите на първичния пазар. Това са договорите безсрочни, безсрочни трудови договори и да се анализират явленията на тъй наречения вторичен пазар. Тук става дума за анализ на три взаимно свързани теми. Първо, тъй наречените нестандартни договори, като тук трябва да се проследят добрите примери от практиката, развити в другите държави членки, например в Дания. Трябва да се мисли и за защитата на работниците, които активно работят при тези по-гъвкави условия. Тук трябва да се мисли за тяхното осигуряване. Трябва също да бъдат категоризирани тези е, нестандартни договори, защото е, те са е, твърде разнообразни като проявление. Констатация тук във връзка с нестандартните договори е, че те са от много голямо значение за безработните, тъй като на тези, които са излезли от предприятията, трябва да се позволи да се върнат на работа възможно най-бързо. Има статистически данни в смисъл, че колкото по-дълго остава неактивен човек, толкова по-трудно му е да се върне на работа. Значи, по линия на тези нестандартни а, е, а, е, договори е а, е, важно да се запази възможността за избор, възможността за работа. И също така, Нестандартните договори са едно средство да се борим с незаконното наемане на работа. За съжаление, явление, универсално в Европейския съюз. Втората голяма тема е гъвкавостта и сигурността. Констатацията в доклада е, че а, предприятията, и това е още по-вярно в днешните условия, а, не са видими на економическия пазар и по тази причина липсва доверие. А, в крайна сметка, е, те предпочитат понякога да не е, наймат работници е, и да отказват даването на работа, защото нямат гаранции, че ще могат да я предлагат дълго време. Това нанася вреди, би трябвало да бъдат поставени предприятията и работниците при равнопоставени условия да влияят върху трудовото правоотношение, трудовата връзка. И тези изисквания за гъвкавост и сигурност откликват именно на на тези тежнения на предприятията. Безсрочните трудови договори трябва да останат принципно съществуващите освен ако е, работникът избере друга форма, за да съчетае работата с личния си живот е, и, примерно, предпочита да работи по-ограничено е, време. Значи, безсрочните трудови договори е, трябва да останат правилото и трябва да бъде осъдено произволното заменяне на безсрочни трудови договори с, с различни нестандартни форми на работа като същевременно се гарантира сигурността на хората, които работят при такива нестандартни условия. Те трябва да имат социална защита, съответно приспособена за тяхната хипотеза. Третата голяма тема е социалният диалог. Смятам, че ролята на социалните партньори е от основно значение. Смятам, че в различните държави членки не сме на едно и също ниво от гледна точка на социален диалог. Той трябва да бъде издигнат на едно ново по-високо ниво и това е необходимо както по отношение на тези нови нестандартни форми на труд, така и по отношение а, на работата а, в комисията по заетостта. Значи, трябва да задълбочим там работата и да следим наставащото в държавите членки. Това мога да направя като общо из... първо изложение по доклада. Благодаря, госпожо докладчик. Сега ще действаме новаторски. Всъщност, ако си спомняте, е, вашия доклад има фон. И това е първото изследване, което беше изготвено по време на работата върху предишния ви доклад в предишния мандат. И това трябваше да бъде водещата нишка, която да стимулира нашата работа. Смятам, че на основата на това изследване, на това проучване се породи желанието да изготвим този доклад по собствена инициатива на парламента, за да навлезем по-задълбочено в анализа и там имаше много конкретни елементи, много конкретна информация и предложения. Сега Необходимо е, е да е, настояваме е, да бъдем изслушвани когато се обсъжда тази тема, да тропаме силно на вратата на основата на проучванията. Двете проучвания, които вече са извършени, ние преди сме участвали в работата тази насока при изготвянето на доклада на госпожа Грюни. Е, ще дам думата на госпожа Елизабет Билета, за да ни представи двете изследвания, направени от Еврофонд. Това са двете проучвания, които имам предвид. Те ще ни бъдат представени с основните си елементи. Всъщност, вие имате част от основната информация в папките си. Давам думата на госпожа Билета за 10 минути. Припомням, че едното проучване е за гъвкавите форми на труд, извънредно нетипичните форми на трудова заетост, а другото проучване е анализ на условията на полагане на труд. Давам ви, госпожо Билет, 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Е, welcoming. Благодаря много. Благодаря ви за това, че поканихте Еврофанд да представи своите, своите проучвания. Какви са ограниченията на това проучване? Нашата цел бе да, да намерим изключително нетипични форми на работа и да се опитаме да разгледаме този много особен елемент на пазара на труда. Става дума за, не, за зеления триъгълник. Става дума за много краткосрочна работа, на, по, по часова работа, много кратки договори по 6 месеца а, или пък По 10 часа а, или пък за 0 а, часове. Но всъщност всичко това няма значение. Въпросът е защо ни е необходимо да разгледаме този тип договори, когато повечето работещи все още, се, все още работят по стандартни договори. Едно от нашите проучвания показва, че 76% от работещите все още са на постоянни дългосрочни трудови договори. Та, защо се захванахме с този тъй ограничен сегмент на пазара? Има няколко причини за това. Първата, както спомена и госпожа докладчика, е следната. Това, че се увеличават е, увеличава броя на хората, не е ти по такъв начин, така че е необходимо да се наблюдава този феномен. Втори важен въпрос е, че е много, много трудно да се прилагат е, разпоредбите на трудовото право по отношение на тези работници. Защо? Ами защото схемите за социално осигуряване, например, не са създадени така, че да вземат преди този тип много специфични трудови е, договори. Затова има голямо значение да се разгледат този тип договори, където и, и е важно да има ясни дефиниции на европейско равнище на този тип работа и те да се транспонират на национално. Втората причина, преди която а, е трудно да се прилагат, а, да се защитават правата на а, работещите при този тип договори, е, че при тях няма синдикати. Този тип синдикати не са е, развити. Не са развити поради е, конкретния профил на е, работещите, поради географското разположение или пък поради това, че има случаи, в които тези хора се оказват противопоставени а, срещу постоянно наетите. И така, важно е да се разгледат този тип договори. Не само защото дойдоха много нови членки в Европейския съюз след 2004 година, но и защото има някои притеснителни признаци в някои страни. Особено като Дания, например, където синдикатите се сблъскват с известни трудности при представянето на работещите и намалява броят на членовете на синдикатите, нещо, което може да застраши тяхната легитимност при договарянето. Трето, има много ниско ниво на контрол на приложението на правата на работещите при този тип нетипични договори поради ниския капацитет на инспекциите по труда в много от държавите членки. Защо трябва да се обърнем към този сегмент на нас... населението? Ами защото тук говорим за риск от бедност. За това, че това са работещи хора, които въпреки това живеят в бедност. Така че тук не говорим толкова за пряката заплата, прякото заплащане, което получават работещите. Не това е заплашено, а повече говорим за дългосрочния план, за перспективата, за Самия факт, че този тип нетипични работни договори няма как е, да е, натрупа достатъчно е, пенсионни права, права за здравно осигуряване, права за защита от безработица. И това е един от основните проблеми. Например, в Германия за а, програмата Mini Jobs, където здравната застраховка не е задължителна и тогава работниците смятат, че трябва да си платят частна здравна застраховка, а тя е доста скъпа. И отново, когато става дума за тези нетипични е, договори, работещите са изложени на повече заплахи от е, щатно от наетите. Е, но освен това трябва да се има е, предвид и това, че има по-слабо прилагане на трудовоправните норми и по-слаба социална защита и комбинацията от всички тези неща изисква да обърнем специално внимание на тези ситуации, особено като се има предвид, че последиците могат да са много по-дългосрочни и значително да надхвърлят продължителността на договор. И така, тук е важно да говорим за това какво е гъвкавост от една страна и сигурност от друга. В много от нашите проучвания установяваме, че когато говорим за несигурност на пазара на труда, тук имаме различни неща, които се натрупват. Някой, който е има слаби умения е, и намира несигурна работа, която е лошо платена, например. Но когато говорим за сигурността и несигурността, имаме различни нива. Ето, например, ако разгледаме едно проучване от Португалия, което при което бяха зададени въпроси на работниците за това дали се чувстват сигурни в своята работа. И разбира се, щатно наетите се чувстват много по-сигурни, отколкото онези, които работят по-малко 34 часа. Но, от друга страна, има работещи, които работят по-малко от 15 часа, но се чувстват достатъчно сигурни. И може да е, се каже, че е, има хора, които съвсем целенасочено избират такива нетипични договори. Но, е, въпреки това, този е, техен избор трябва да се разгледа много внимателно особено що се отнася до вероятността жените да се обърнат към този тип договори, за да могат да комбинират семейните си задължения и служебния си живот. Така че всички тези въпроси са много важни. Но и сложността е относителна, тъй като има а, е, различни а, е, типове а, е, служители или работници, които се занимават с тази тип договори, а също и поради това, че страните са различни. Ето, например, в Холандия положението на краткосрочно наетите е много по-различно, отколкото другаде. Организациите на рабо, работодателите по някой път се представят карикатур, карикатурно, защото се предполага, че те искат само гъвкавост и нищо друго. А нашето проучване показа, че има организации на работодателите в Европа, които обмислят евентуални ограничения, които биха могли да се отползват дори от фирмите. За... Става дума за ограничения на, сигур... на гъвкавостта. Това се вижда в Унгария, в Чехия и другаде. И става очевидно, че увеличаването на почасовата работа и на нестандартните договори може да се отрази отрицателно или на, на фирмата или пък да изтрува много. Тоест, е, ще се отрази е, зле на резултатите на работата. Председателката, може ли да приключвате вече? Да. В заключение, исках да кажа, че че има необходимост от някои политики, политики за превенция, за образование, за да се борим с ранното напускане на училище. Има нужда от превенция по отношение на здравните рискове и рисковете на сигурността. И също така да се има предвид, че политиката по сигурност е, се изграждат дългосрочно. Необходимо е този тип политики да се изграждат около а, е, съдействието на социалните партньори на местно равнище, за да се намерят съответните местни отговори за по отношение на а, този тип работници, които се увеличават все повече, макар че сега са малко. Благодаря ви. Сега преминаваме към втората част на обсъжданията с оглед изложението на нашата докладчица. От името на социалните партньори давам думата на господин Максим Серути, представител на Business Europe. Той е главен консултант по социалните въпроси. Имате 5 минути. Госпожо председател, драги членове на Европарламента, голямо удоволствие да бъда днес тук. Благодаря за поканата. Много високо ценим периодичния диалог с тази комисия и това казвам като начало на и въведение в своето изложение. Е, високо е, ценя е, доклада, който госпожа Грюни е изготвила и който обсъждаме на днешното заседание. Като цяло докладът е много добре уравновесен. Той доста добре обрисува различното положение в отделните държави членки. Това е добра изходна позиция. Особено приветстваме факта, че докладът се съсредоточава върху необходимостта от създаване на нови работни места и е, може би е добре отново е, да цитирам тук е, факта, че Бизнес Юръп е извършила изчисления във връзка с изготвянето на стратегията за Европейския съюз 2020 година с оглед на създаването на работните места. Ние ще преминем от 1 към 2% процента економически ръст, което означава 6,5 нови работни места. Това е изключително важно при економическия спад, на който сме свидетели. В доклада се подчертава необходимостта от условия, при които предприемачеството, създаването на трудова заетост и на трудова дейност въобще се насърчава, ограничават се препятствията за малките и средните предприятия, както и създаване, да, да се създава дават стимули е, за найемане на работа, особено в малките и средните предприятия. Е, поставя се ударение и е, върху изискванията за гъвкавост и сигурност, които трябва да бъдат пречупени през контекста, съществуващ в отделните държави. Гъвкавостта и сигурността, според нашите изследвания, е са толкова важни изисквания, както когато положението на пазара на труда е добро, така и когато има трудности. Кризата е време, в което работодателите в Европа в консултация с работещите са успели да ограничат загубата на работни места – това показва а, колко са важни мерките, свързани с гъвкавостта и сигурността. Може би най-важният аспект на националните реформи е, е да бъде съдействано на усилията на предприятията и на работниците за приспособяване към промените на пазара. Тук е необходимо да се инвестира повече в образование и, и обучение е, Миналата година Еврофаунд публикува The European Company Survey и според това проучване три четвърти от дружествата вече имат системи за обучение които са неразделна част от тяхната производствена дейност. Това означава, че дружествата много сериозно се отнасят към обучението. Разбира се, за нас това е, е важно и от гледна точка на лицето. То трябва да иска да учи, да научава, е, за да е, остава годно за наемане на работа. Също бих искал да реагирам на доклада и неговата констатация за важната роля на социалните партньори. Ние приветстваме тази констатация. Смятам, че имаме много добри примери за капацитета на работодателите и представителите на трудещите се да намират удачни решения за преодоляване трудностите на пазара на труда. Е, има рамково споразумение за е, пазар на труда, е, лишен от изолация. Е, това смятам ще допринесе за дебата върху националните реформи. Един от тези елементи ние ще представим на 25 марта на три странната среща на върха на социалните партньори. И сега бих искал да направя някои други бележки, е, свързани е, с сигурността на пазара на труда. Прежде говорившият е, говори за различните варианти. Бих казал, че истински важното е работниците да запазят своята годност да бъдат наети на работа и да се инвестира в тяхното обучение и квалификация. Струва ми се, че много важен аспект е да се намерят начини за стимулиране на движението мобилността на нашите пазари на труда. Тук наличието на гъвкави форми на труд е много важна предпоставка. Отношението а, на доклада към гъвкавите форми на труд и а, е, особено квалифицирането на тези договори като атипични или нестандартни а, е, е нещо е, иронично. Както каза Изабела, за мен беше изненада, че 76% от трудовите договори са безсрочни такива, защото в други документи преди заседанието пък четох, че повече от, не повече от, от, от половината, от 50% от трудовите договори са безсрочни. Мисля, че значението на гъвкавите форми на труд е нараснало във времената на криза и не мисля, че днес трябва да го ограничаваме. Две бележки в заключение. Първата е свързана с положението на младите хора на пазара на труда. Е, мисля, че трябва да обърнем специално внимание на младите хора, които са стигнали 20, безработица 21,4%. Е, Един от всеки 7 млади хора напуска преждевременно училище. Е, по отношение на заетостта искам да подчертая, че данните, с които разполагаме, че като се става все по-индивидуален начинът на живот, тези а, нестандартни, така наречени форми на трудова заетост, все повече отговарят на индивидуалните предпочитания. Според изследване от 2005 година, над 80% от интервюираните работници са казали, че са удовлетворени от а, е, условията, при които работят, а 76% от хората, които работят на срочен трудов договор, сами са избрали тази форма. Значи, е, смятам, че би трябвало да се запълни тази пропаст между гъвкавите форми на труд и е, постоянните договори, защото сегментирането на пазара на труда е голяма пречка за създаване на работни места гъвкавите форми на труд в някои държави, Холандия, Дания, се възприемат много положително и именно тези държави са създали пазар на труда, където хората, работещи при различни форми на трудов договор, имат аналогични права. Смятам, че от тук трябва да тръгнем, когато анализираме гъвкавостта и сигарността. Благодаря. Давам думата на господин Жоел Декайон заместник главен секретар. И вие имате 5 минути, господине доколкото сте разбрали. Е, сигурно нашата докладчица е, структурира предложенията си в три големи части, нестандартни е, договори, гъвкавост и сигурност и нови форма на социална закрила, на социален диалог. И давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. D'avoir invité à благодаря за възможността да се изкажа. Имам една първа бележка. Имаме доста питания във връзка с този доклад и за какво той ще послужи на европейско ниво. Каква е ползата от този доклад на ниво европейски институции? Макар амбицията да е много голяма, ползата от доклада ни се струва все още много мъглява в преамбюла се посочва, че гъвкавостта и сигурността а, са много сложни като понятие. Това е обаче само една част от общия дебат. А, даже като навлезем в конкретиката, трудностите стават още повече. Те стават колосални. Още една предварителна бележка. В момента гъвкавата сигурност се обсъжда но тъй наречените нетипични форми на труд а, са изключително разпространени. Само за няколко месеца от началото на кризата а, безработицата нарасна драстично. 30% от хората в строителния сектор бяха а, съкратени. И част от работниците са извънредно уязвими откъдето проистича и ролята на институции като Европейския парламент. Те трябва от своето ниво Европейски съюз да приканят държавите членки да поемат съответните ангажименти и в доклада малко се объркват понятията гъвкава сигурност и нестандартни договори, трудови договори, е, което би довело до недоразумение, ако не се знае ясно каква е целта. Сега, действително положението е много тежко. Вие сте французойка. Един френски журналист, Франс Обнак, а, казва, че трябва да а, се а, потопим в света на срочните трудови договори, за да направим разлика. Защото някой път, когато имате безсрочен трудов договор, работите 2 часа и половина на ден. Значи, положението е драматично и изпълнено с опасности за, трудощ, за трудещите се. Значи, тези форми на работа ги приемаме. Това е опит да се намерят други форми на социален контакт. Значи, става дума за много важни форми и е необходимо а, да се задълбочи анализът, а не само той да се ограничава до няколко а, мотива в преамбила. Второ, във връзка с гъвкавата сигурност, тук а, обсъждаме доклада, но трябва, когато казваме гъвкава сигурност, да сме наясно. Основното задължение е на Европейския съюз по отношение гъвкавата сигурност е да осигури спазването на изискванията за гъвкава сигурност във всички държави членки на Европейския съюз. Това е нашият общ анализ а, като социални партньори. Работата на черно е голям проблем. Това го виждаме в кризата в Гърция. Значи, вашата отговорност, вашето задължение е да се намерят инструменти, механизми, е, за борба с работата на черно. Това е най-атипичната работа. Колкото по-начерно работите, толкова е, по-е нестандартна работата. Горе-долу така стоят нещата. Затова е необходимо Европейският съюз когато се използват социалните фондове, структурните фондове, провежда се политиката, да настоява държавите членки да спазват нормативната уредба. 40% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз в момента отива на пазара на черния труд. На второ място, гъвкавостта на работното време гъвкавостта на възнаграждението. Това са елементи, за които обсъж... говорим, по които обсъждаме а, от години. А, но това са а, понятия, които съществуват от 19 век. Те са съществували много отдавна и а, не са нови. Значи, съществува вътрешна гъвкава сигурност и това бе е, казано от представителката на фундацията в Дъблин е, за образованието, обучението, чрез е, работата на непълно работно време, необходимо е, е да се е, осигурят гаранции. И тук е, навлизаме в едни проблеми, независимо дали сме в Дания или не. Значи, преходът в кризисно време е много дълъг. В Франция не беше възможно да се защитят безработните, защото стана невъзможно изплащането на обещетения. Тогава преходът се удължава много. Общият доклад на социалните партньори предписва да бъдат осигурени обещетенията на хората останали без работа. Този тип преход много трудно се управлява. Защо? Защото е скъп. Гъвкавата сигурност в периода на преход изисква много силен бюджет и силно преразпределение. Ако нямаше този проблем, бях, щяхме да бъдем спокойни. Какво ще управляваме при прехода, при преквалификацията, при обучението, Естествено, всяка страна има своите условия, но на е, ниво Европейски съюз социалните и структурните фондове трябва да се променят, за да отговорят на условията. Може, разбира се, е, към европейския дебат да се подходи и другаде. И трябва да се подходи другаде. Той трябва да се превърне в инструмент, който позволява на държавите членки да решават сложните си социални проблеми. Има а, е, някои държави, в които може би социалният диалог днес не съществува или е труден. Говоря за диалога с е, синдикалните партньори. Там трябва да се е, укрепят съществуващите инструменти. На ниво Европейски съюз обаче ни трябва политика, истинска политика, за да се управляват тези процеси. Ако останем на родовите понятия гъвкава сигурност, просто не виждам а, какво ще постигнем. Няма документ в момента в Европа, където да не а, се споменава това понятие. То се превръща така в ключова дума на Европейския съюз. Не знам дали е качествен продукт обаче. То е ориентир. Ние опитваме да работим Концепцията е много важна. Трябва да се приобщят всички възможни източници и винаги ще има някакво отхвърляне. Защото понякога, като се използва тази концепция, това понятие опростенчески, е, се прави опит да се обоснове необосновимото. Само като навлезем в детайлите, ще можем да постигнем задълбочен диалог. Председателят, благодаря. Този доклад е доклад по собствена инициатива и за това имате право да задавате въпроса какво ще е неговото отражение. Това е, е част е, от е, темите, по които работи Европейският парламент и нашата комисия е преценила, че тази тема заслужава колективна дискусия. Едно от средствата, с които разполагаме, когато една тема заслужава обсъждане, е докладът по собствена инициатива на парламента, така констатациите се приемат в пленарно заседание на Европейския парламент и се дават стимули на комисията да изготви необходимите проекти. Що се отнася до гъвкавата сигурност, припомням само, че е, една от причините за изготвяне на този доклад – е проучването, което ни бе представено за отражението на новите форми на труд върху колективните трудови отношения и прилагането на трудовото законодателство в Европейския съюз. Това е доклад изготвен от Labor Associa DOS и а, а, той бе изготвен в сътрудничество с Европейската асоциация на труда. Ние решихме да направим този доклад на основата на проучването, но в доклада сам по себе си гъвкава сигурност не съществуваше като понятие. То се промъкна в доклада, когато започнаха разискванията между политическите групи тук. Редно е на този етап да го припомня. И така преминаваме към дискусията. Господин Томас Хендел първо, а след това госпожа Елизабет Лини. Ich teile vieles, was die Berichterstatterin in ihrem Bericht Подкрепям казаното от докладчика, но далеч не всичкото. Мисля, че е, дискусията ни продължава. Е, имам пет е, неща, които искам да споделя. Е, когато става въпрос за стратегия за заедост, Справедливо посочва докладчика, не трябва само да търсим а, високо качество а, и а, висококачествена работа и работни места, които гарантират високо качество, но също така трябва да търсим постоянна заедост. По този начин би трябвало да звучи и доклада, според мен. Необходимо е да се добави този аспект, тази наша тревога, много ясно да се окаже, така че да се отчете гъвкавата сигурност като основен принцип, плюс е, в стратегията за заетост. А типичните и несигурната работа се твърди, че се нараснала с около 60%. Мисля, че виждаме доста гъвкавост и далеч по-малко сигурност. Така че към 14 точка бих искал ясно да се окаже именно това – след това към 15-та точка. Не става въпрос само за консенсус на твърда основа между всички социални партньори, а е необходимо да посочим и социалната закрила, форма, която трябва да съществува по някакъв начин в самия договор за заетост, трябва да се отчитат правата на трудещите се. Има известно подобрение в този смисъл, но ми се струва, че е необходимо да се редактира текста. Що се отнася до националните социални партньори, партньори в точка 18, трябва да посочим, че а, националните правителства и комисията се призовават да направят необходимото, така че правата на хората и на трудощите се да се подобряват, да се усъвършенстват. Изключително важно е, разбира се, да се отчетет и разпоредбите на директивата. Така че да могат да се отчитат и случаите, при които работниците биват или изхвърлени, или просто пренасочвани към други клонове в други градове, дори и страни. Това не е въпрос, между другото, който съществува в Германия като проблем. По отношение на заетостта, мисля, че през последните три дни много широка дискусия се води и Европейската комисия също така има ясни предложения не само по отношение на трудовото договаряне, колективното трудово договаряне, но и издаването на правила за гарантиране на възнаграждението дори и при краткотрайна заетост. Има и други коментари, които ние ще направим допълнително. Благодаря. Е, Съжалявам, че ви прекъсвам, но искам в един момент да помоля поканените да вземат отношение към дискусията, за това ще ви помоля за по-кратки изказвания. Госпожа Лин. Благодаря. Ще бъде интересно за мен, ако ораторите дадат е, някои отговори. Е, някои от вас говорят е, за свободния избор на хората, дали ще приемат един договор или не. Важно е да се знае колко често това е въпрос на свободен избор, особено когато става въпроси за студенти, както вие посочихте в едно от вашите изказвания. Освен това, много от нетипичните договори в държавите членки – са доста многобройни, всъщност доста надвишават, поне вие така казахте в някои случаи, постоянните трудови договори. Ако може да кажете още нещо по този въпрос. след това, недекларираната работа и синдикатите. Ако има нетипична работа, това в какъв, по какъв начин се съотнася с недекларираната трудова заедост? И няколко също въпроса по отношение на параграф Точка четвърта за доклада. Защитата, закрилата на а, атипичните трудещи се. Бих искал тук да получа повече уточнение. Какво точно имате предвид? По отношение на седма точка. Вече законодателството е ясно, работи се за времените агенции. Сигурна съм, че това е факт, но въпросът е до каква степен се изпълнява то. 14 точка. Нужно е да се уточни текста. Гарантиране на сигурност. Това какво означава гарантиране на минимален доход? Това ли имате предвид точно? Или минимална работна заплата? Поне аз така си мисля, че имате предвид е, минимален доход. 16-та точка. Компаниите нямат е, доверие в пазара на труда. Отново е нужно малко уточнение на този текст. Какво точно имате предвид от фразата е, компаниите не вярват на пазара? И 18-та точка. Мисля, че това е малко силно казано заклеймява злоупотребите при а, е, заетост в тази форма на заетост. Мисля, че е прекалено силно казано и а, е, бих искала тук да се умекоти тона на този абзац. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Ларкин, след това господин Коферати. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря на всички, които говориха пред нас днес след обед. Искам, разбира се, най-напред да благодаря на докладчицата за работата и по доклада. Една-две бележки към докладчика най-напред. В точка втора говорите, че основно средство е откритият метод на координация. Сигурно е, обаче може би трябва да се каже, е, че не е съвсем ефективно това средство. В точка четвърта говорите за различни е, приоритети на реформото на трудовото законодателство. Тук може да се каже нещо за безопасните и здравословни условия на труд, защото според е, проучванията е, хората в нестандартни трудови договори са много по-висока степен изложени на е, инциденти на работното място. Е, съгласна съм е, с точка 10 за ранната намеса и за това. Е, хората да остават без работа само в периода и да бъдат обучавани само през периода, който строго е необходим за придобиване на нова квалификация, така че те да бъдат годни за наемане на работа. Може да се посочи, че нали, преходните периоди стават все по-дълги. В точка 19 трябва е, да се посочи, че хората, които работят по нетипични договори, най-малко участват в обучение. И сега е, в е, проучванията трябва да се отбележи, че е много трудно да се правят сравнения, защото положението в една държава членка е твърде различно от това в другите държави членки и това прави труден и общият подход. Сега, всъщност, е, нетипичните форми на трудова заетост е, са е, възникнали в последно време и е необходимо да се адаптират съответно правата и задълженията, съответно и социалната защита, защото правата и задълженията се разбират преди всичко в контекста на традиционните е, трудови договори. Това въжи и за пенсиите, и за правата, проистичащи от трудовия договор. Е, сега разбираме идеите, свързани с положението в Дания и ролята на е, профсъюзите. В доклада се казва, че е много трудно профсъюзите да действат по традиционните правила. Говори се е, за тъй наречените атипични работници в доклада, че те имат много ниско възнаграждение. А, сега, когато а, говорим а, за стратегията 2020 година, и това, че бедността е 18%, ако искаме да я увеличим, т.е. ораторът се извинява, да я намалим, да я намалим тази бедност, е, мисля, че е, можем е, да мислим за формите на нетипична заетост. Няма да чета всъщност това положение обаче е положение, при което всички губят и работодателите, и работниците. И най-сетне мисля си за разликите, които очертаха Бизнес Юръп и е, социалните партньори, различния им подход към гъвкавата сигурност. Е, от една страна се казва, че така хората могат да прегърнат повече нови възможности трябва да признаем, че тези възможности са доста ограничени в някои случаи. А, колегата от социалните партньори пък говори за реалната възможност цялата идея за гъвкава сигурност да бъде отхвърлена поради това, че хората я използват за оправдаване на неоправдаемото. В доклада докладчикът посочва, че както гъвкавостта, така и сигурността не са взаимно изключващи се понятия, те взаимно се допълват а, бих искала да вярвам, че това е така, но не съм 100% убедена, че винаги е така. Благодаря. Имам пет желащи за а, изказване. А, може ли да се изкажете концентрирано? Най-напред, господин Кофера. Грация, президенте. Нела... Благодаря, госпожо председател. В текста на госпожа Груни има много важни принципи, които според мен бележат много сериозна стъпка напред в сравнение с дискусията, като която водихме по-рано. Обаче остават и някои проблеми. Не обвинявам госпожа Груни за това, разбира се. И бих искал да изкаже някои по-общи е, положения най-напред, а след това ще разгледаме някои от измененията. Чух, че атипичните договори са подходящи, защото хората имат избор. Не знае обаче дали точно така реално стоят нещата. Защото ако човек може да избира между две условия, първо, тогава задавам въпроса, дали нивото на информираност на този човек е достатъчно? И а, изследването посочи, че мнозинството а, работещи на атипични трудови договори всъщност не са хора, които са имали голям шанс да се квалифицират или пък имат високо професионално ниво. На второ място – за да може да правиш такъв избор, е необходимо да има достатъчно добро предлагане, което да надвишава търсенето. Виждаме как нещата в момента се развиват и се увеличава този брой договори. Но докладчика достатъчно добре изказа становището, че е необходимо наистина да се разгледа въпроса с така наречените санкции. Какво всъщност представлява това в сравнение с е, постоянната е, работна, е, постоянното работно място? Така че мисля, че в крайна сметка, учитайки всичко това, дошло му е времето да проведем дискусия по въпросите за гъвкавостта и сигурността в заетостта. Мисля, че доста объркване се създава и според мен цялата тази концепция се изкривява от практиката на хората. Ако работата става по-малко сигурно, тогава дали всъщност се използват най-добрите възможности от предлаганите за момента. Можем да си зададем такъв въпрос. Трябва да се анализира точно поведението на пазара на труда. И, връщайки се отново към тази тема, в една подобна дискусия, и засягайки въпроса и за образователната система – мога да кажа, че системата за образование и квалификация трябва да бъде достъпна и тази система трябва да бъде обвързана с пазара на труда и с трудовите договори. В противен случай просто всичко се остава само на добрата воля. А пък не мисля, че хората проявяват чак пък толкова добра воля. Така че, усъвременяването на информираността, подготвеността на хората, на работниците са в интерес на отделните дружества. Това е ясно. А що се отнася до принципа за универсалност? Какво означава това? Трябва да се признават основните права на работниците – и именно това е универсалността на тези права. Ако ги няма, мисля, че един атипичен договор ще се превърне още повече в инструмент, който се използва умишлено, защото ако някой подписва такъв договор и няма същите права, както другите трудещи се, тогава естествено това води до намаляване на разходите за работодателя и дружествата ще се опитват да покриват същия период за етоска, която е им е необходима, именно с такъв тип договори, атипични трудови договори. Това е изключително важно за младите хора, например. В много от законодателствата на държавите, членове, държавите членки виждаме как всъщност атипичните договори причиняват много щети. А пък, ако има различия по отношение на социалната закрила, тогава вече е възможно да възникне риск хора с постоянни безсрочни трудови договори към тях да се проявява а, един тип отношения, а ако хора, които дълги години са били на трудовия пазар, работили са, а пък а, сключат а, такъв атипичен договор, изведнъж те се оказват с много малка, а, малко покритие по отношение на социалната им закрила. И по този начин всъщност ще се наруши социалното сближаване и социалният диалог ще бъде накърнен. А пък аз лично съм а, застъпник за идеята този диалог непрекъснато да се задълбочава все повече и повече. По отношение на представителството на социалните партньори, на работодателите, мога да кажа, че те представляват различни видове работници и трябва да видим по какъв начин можем да облегчим воденето на този разговор между тях. Благодаря госпожа Фигаредо. Сега обаче ще бъда принудена да съкратя изказването ви, ако се разпрострете много. Mm, един такъв нетипичен договор представлява един договор, който се различава от типичния, който обикновено е без, безсрочен и поема цялата трудова заетост на въпросното лице като продължителност на работа. Мисля, че в едно общество, което е застаряващо, има изключително много предизвикателства на пазара на труда. Дали е възможно възрастните хора да работят? Очевидно ще имаме необходимост да можем да се грижим за хората, които не могат сами да се грижат за себе си поради напредналата възраст. И тогава се задава въпроса какви инструменти са необходими, за да може да се а, разгледат различията ако един човек работи три пъти в седмицата, по какъв начин той може да осигурява прехрана на родителите си и на децата си в сравнение с друг, който работи на пълна работна седмица? Необходимо е да има гъвкави възможности за заетите хора, но това е, разбира се, е прекрасно, но дали е възможно да се направи всичко това в пълен, в пълен аспект? И а, въпросът е да се защитават, да се закрилят работниците максимално, имайки предвид а, целия размах на гъвкавост и сигурност. Така че обръщам се към ораторите. Какво биха предложили те по отношение на тази закрила? Госпожа Фигерейдо и след това господин Ман. Благодаря. Знам, че въпросите, свързани с нетипичните договори и типичните договори и гъвкавата сигурност не са не стоят по един и същи начин във всички страни. Аз познавам най-добре ситуацията в Португалия. Увеличението на броя на нетипичните трудови договори и на нестандартните работни е, условия на труд, е, всъщност са свързани с увеличението на експлуатацията на работещите и това, че жените и младите хора много рядко успяват да си намерят работа на пълен работен ден. Така че в моята страна хората ще кажат, тази гъвкава сигурност не ни трябва. Искаме защита на своите трудови права, искаме заплати, с които да излезем от бедността, и с, която, с които да живеем по един достоен начин, така че да се е, уважават правата и на жените, и на мъжете. Откакто започнахме да говорим за гъвкавата сигурност, се оказа, че нетипичните търговски услов... трудови условия, извинете, се увеличават и, работ... и условията на труд в държавите членки се влушават. Моят въпрос е какво можем да направим, за да се преборим с тези, тези проблеми. Има и увеличение на безработицата. Ако погледнем точка 10, там докладчикът казва, че най-важното е да се задържат хората на пазара на труда. И точно това е най-важното хората да имат е, работа. Трябва да даваме възможност на хората да работят и да приемат е, работата, която ми се предлага. Господин Томас Ман, след това е Елизабет Моран. С това е, приключва списка на изказващите се. Благодаря, госпожа председател Паска. Грени е, ни представи отличен доклад. Паскал ще подадем изменения. Сега трябва да се изкажем възможно най-кратко. Колегата Хендъл ще работи по въпроса. Е, в точка 14 е важно да се постигне, да се настои е, за баланс между гъвкавостта и сигурността и се надявам, че ще можем да постигнем добър компромис, както и при другия доклад. В точка 29 вие казвате, че социалните партньори трябва да участват. Всъщност, мисля, че ние трябва е, да приемем е, този тип на нетипични е, договори и да настоим и при тях да има сигурност. В крайна сметка, колкото повече стават нетипичните договори, толкова по-типични ще станат те. И така, Паскал съвсем ясно подчерта точно това, че искаме европейски социален модел да работи и за това трябва е, да има мерки на национално равнище. Вярно, традициите са различни но в точка 19 се покриват основните разпоредби и основните принципи на европейския социален модел. Също така мисля, че е важно този тип мерки да се вземат по-рано, а не е, да се слага след дъжд качулка. Микрокредитите, които говорим, много често е, не играят превентивна роля, така че трябва да сме творчески настроени, да използваме мерки да се осигури подкрепа от Европейския социален фонд. Също така, може би ще успеем да направим някои изменения. Те няма да са много критични и съм сигурен, че Паскал ще ги включи в доклада. Госпожа Морен. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа докладчика за това, че е изготвила доклад с толкова голяма тежест по толкова трудна проблематика, деликатна тема, която непрекъснато търпи е, развитие и е, която има огромно значение в сегашната криза. Бих искала да се спра върху три момента. Първо, проблемът с тъй наречените нетипични договори или нестандартни договори. Струва ми се, че наборът от хипотези, визирани в доклада, може да бъде допълнен с една нова форма групировката на работодатели. Нещо, което не е засегнато в доклада, но може да бъде полезно включено, защото тук става дума също за нов тип договореност, нов тип договор. Струва ми се, че в точка 5 и 17 могат да бъдат внесени допълнения за групировките на работодателите и могат да бъдат направени е, необходимите уточнения във връзка е, с договорите от разстояние. Значи, дали за времето на труд, дали за социалната закрила, дали за правото на образование. Тези договори имат нужда от по-задълбочен анализ. Мисля, че тук допълнително прецизиране би било полезно. Вторият момент е свързан с гъвкавата сигурност и а, сигурните а, професионални пътеки. Мисля, че трябва да бъдем много настоятелни, така както госпожа Ларкин а, каза. А, за изграждането на система за признаване на, приз... на придобитите умения, създаването на системи за професионална квалификация и преквалификация и изграждането на система за учене през целия живот от страна на тези хора. Това е необходимо и при тези договори. Това е необходимо не само в момента, в който предприятието има трудности, когато трябва да мисли за съкръщаване на работници, не само тогава, трябва предприятието да е наясно с преквалификацията и да има възможности за такава преквалификация и за обучение. Напротив, през целия живот квалификацията трябва да се повишава, независимо при какви условия работи работникът. Пак по линия на гъвкавата сигурност искам също да се прецизира повече записаното в доклада а, относно а, договорите, които се предлагат на младите абитуриенти, които нямат конкретна квалификация. Така излизат от училище. Това е една група изключително трудна за управление. Не можем просто да ги споменем в края на едно изречение. За тях е необходима съвсем конкретна и специфична стратегия. И накрая приключвам, госпожо председател, по новите форми на социалния диалог са написани доста неща мисля, че трябва тук повторно да бъдат уточнени нещата във връзка с разнообразието на формите на социален диалог в предприятията. В малките и средните предприятия виждаме, че социалният диалог съвсем не възприема формите типични за големите предприятия. Социалният диалог не е защитен, не е така стимулиран, както в големите предприятия. И за това тук е необходимо специално да погледнем диверсификацията на социалния диалог, която зависи от големината на предприятието. Също бих искала да кажа, че в тези разнообразни договори трябва да съобразим така натовареността на тъканта на предприятието в определен географски район. Вие знаете, че има много голямо разнообразие и разлика между е, градския и селския свят в света на селото проблемите не се поставят на същата плоскост, но понякога са по-трудни за решаване. Затова ми се иска евентуално и тези разлики да бъдат засегнати, поне в доклада. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми позволихте да се изкажа до края, да кажа всичко, което исках. Председателят, искам сега да дам думата на докладчика и на нашите оратори във връзка с осигуряването на професионалните пътеки. Там нищо няма. Там нищо няма. Има една тема и това е гъвкавата сигурност. Значи става дума за осигуряването на професионалните пътеки. Как вие се отнасяте към този въпрос? Това не е същото като гъвкавата сигурност. Искам да ви помоля на това да се съсредоточите. А, значи, ако искаме да постигнем напредък по а, нетипичните а, форми на трудова заетост, ще го постигнем не чрез гъвкава сигурност, а чрез осигуряване на професионалните пътеки. Според мен само така можем да постигнем напредък разбира се, искам да ви оставя да кажете своето послание. Давам на всеки по две минути. Много се извинявам. Знае, че е изключително притеснително това. Разбира се. Съжалявам, че не можехме да говорим по-спокойно при изготвянето на този доклад. Имаме още една точка в дневния ред, така че, за съжаление, съм принудена по този начин да ви притисна. Ще давам думата в същата поредност, както преди. Най-напред на госпожа Билета ще я дам от Eurofound. Just to answer one question. Да отговоря само на един въпрос по отношение на броя квалифицирани хора, които се намират в такива типични е, договорни взаимоотношения. В едно от нашите проучвания около 8% от е, хора които са получили университетско образование, изпълняват трудова заетост по смисъла на атипични договори. Това обаче не е толкова важно. Важно е да се знае периода, в който те продължават да работят в рамките на тези е, трудови правоотношения. Колко бързо преминават към друга форма на е, заетост може би не толкова постоянна, безсрочна, а такава форма, която им предоставя по-голямо количество права, пенсионни права, осигурителни е, и е, медицински осигуровки. Така че тези преходи са много важни и в някои случаи можем да кажем, че това е по-интересното да бъде изследвано. Обикновено по-квалифицираните, т.е. тези, които имат висше образование, по-често се прехвърлят към други правоотношения. По отношение на жените, не мога да кажа, че имаме е, голяма информация по отношение на различието между половете. Можем да кажем, че 99% обаче от е, работиците, които работят по-малко от 10 часа на седмица, са всъщност жени. Ето ви един такъв пример – жените са всъщност е, много широко представени във всички тези атипични форма на работа и е много важно да се разгледа именно въпроса свързан с тяхната гъвкавост и сигурност. Благодаря, господин Сироти. Благодаря, госпожо председател. Може би е добре да подчертая три или четири момента. Отговаряйки на въпроса какво правим ние в тази област, какви всъщност намеси осъществяваме, мога да кажа, че ние сме правили доста анализи и в някои от тях се дават и насоки за дейности на национално ниво за приоритетни области, така че може да ви дам препратка към тази литература и тези изследвания. По отношение на закрилата, какво може да се направи? Това беше също един за даден въпрос. Бих искал да кажа, че е, гъвкавата сигурност е, всъщност е съставена от два конкурент, е, елемента гъвкавост и сигурност. И ние, като социални партньори на европейско ниво, на няколко пъти, 97-99 година, дадахме ясно своето становище в съответните директиви. А, и става въпрос в тях, разбира се, и за почасовата работа. А, един от ораторите засегна именно този аспект. И цялостната крайна цел на тези споразумения, в крайна сметка, е да се спазва принципа на недискриминация, което означава, че ние вече разполагаме с нужните нормативни актове на европейско ниво, така че въпросът е какво ще се прави от тук нататък на национално ниво. И още нещо. По отношение на неформалната економика. Мисля, че всички сме съгласни, че това е една област, където трябва да се направи нещо много бързо. И имаме проекто доклад в тази област, защото хората, които работят е, на черния пазар, са всъщност абсолютно изключени на практика от е, реалния пазар на труда, както и всички е, форми на законна заетост. Така че, разбира се, гъвкавите форми са, на заетост са правилни и установени. Господин Декайон, две минути. Да, благодаря. Първото, което ще кажа е потвърждавам, че докладът, който се е, нарича Общ анализ на социалните партньори, съдържа 45 страници. Е, ние винаги е, се е, стремим да не се разпростираме, да не слагаме както сметана се слага на всички чаши с десерта, а да се съсредоточим върху важното. Ако искаме конструктивна система в Европа, трябва да сме съгласни, че гъвкавата сигурност е сложно понятие и не следва да бъде на всяко гърне меродия. В противен случай ще загуби значението си. На второ място има още два доклада. Току-що подписахме едно споразумение за включващия приобщаващия пазар на труда. Европейският съюз трябва да намери решение за пазара. Всъщност, три споразумения имаме, по които има голям консенсус за общата рамка, за формалното и неформалното обучение също така. Значи има инструменти изключени, договори изключени от социалните партньори. Разликата между формално и неформално обучение е много важна, особено за тези млади хора, които се хващат на нетипична работа. Те имат много слабо ниво на обучение, на образование. А, нали, имат възможност за избор хората с висока квалификация. А, нали, може би има риби, които летят, но това не е правилото в рибешкия свят. А, затова а, когато а, не сте квалифициран, не можете а, да а, имате и валидиране, а, признаване на квалификацията. Значи, става дума и за социално признаване. Тук а, има много голяма необходимост да се положат специално усилия за обучението на тази категория млади хора. Значи, ако искаме а, тези хора да бъдат отново интегрирани в пазара на труда, да получат договори безсрочни, тук има значение и проучванията, които са, е правила ЦДФОП, фундацията ЦДФОП. Колкото по-са подвижни хората, толкова по-несигурна е работата им. Тук има пълни противоречия с някои други наши цели. И а, е, в е, заключение, всички сме съгласни, че образованието е много важно, но когато настъпят кризисни обстоятелства, първият бюджет, който се изпарява, е този на образованието. Остатко начин. Благодаря. Констатирам, че осигуряването на професионалните пътеки не беше засегнато, но все пак е, би трябвало да приключим дебата. Госпожо Грюни, за съжаление днес не мога да ви дам много време защото трябва а, още един доклад да разгледаме. Това е доклад на господин а, Серкас. Но а, все пак, ако искате да вземете отношение по казаното, ще бъда много кратка. Разбира се, колегите винаги имат възможност да предложат изменения. До края на март е срокът. Чух много въпроси. Искам да кажа следното. Е, защо според мен е, е толкова е, важен безсрочният трудов договор? Той е правилото. Нетипичните форми на заетост са по избор, но обикновено такъв избор правят жените, защото те трябва да се грижат за семейството. И това обаче не е правило. И този избор също не е валиден за всички. Не всички го имат. Е, понякога изборът е, така да се каже, наложен от обстоятелствата. По различните въпроси, които бяха е, зададени, е, безопасни и здравословни условия на труд, обучение, образование. Според мен всичко това е част от правата, които се полагат на всеки работник, независимо от трудовия договор, който е изключил. И е, смятам, че това трябва да бъде подходът на доклада. Би трябвало е, на комисията и на е, съвета да бъде поставено изискване точно за това да следят, това да бъде съдържанието на правата на всеки работник. Е, госпожа Фигредо засегна точка 10. Аз не казвам, че нестандартните форми е, на трудов договор е, трябва да станат задължителни. Напротив, казвам, че когато хората твърде дълго остават без работа, е изключително трудно да се върнат на пазара на труда. И ако могат бързо да се ползват от договор, евентуално е, с кратък срок на действие, трябва това да се допусне, защото после им е по-лесно да си намерят работа, типична работа, т.е. стандартна работа. Това е коментарът ми по вашия въпрос. След това, госпожо Лин, предприятията, които нямат голямо доверие е, в пазара на труда, нямат доверие, защото няма видимост. И тази липса на видимост се задълбочава в условията на криза и те удовлетворяват потребностите си с нетипични договори. Но това не трябва да бъде правилото. Именно за това настоявам върху необходимостта от санкции. Ако наистина редовна трудова заетост се замества без причина с атипична, нестандартна трудова заетост. По отношение на осигуряването на професионалните пътеки, аз съм засегнала въпроса, но не съм направила отделна точка в доклада. Може би, госпожо Борес, е, Берес, можем да пообсъдим този въпрос допълнително. Във е, е, всеки случай, в общия контекст на моя доклад, този въпрос силно ме вълнува. Трябва да е, се има предвид, че наистина е, за типични се възприемат договорите, е, с, които са безсрочни, безсрочните трудови договори. Благодаря на всички, които допринесоха за изказванията. Председателката. Благодаря. Сега започва да тече срокът за внасене на изменения. Доста кратък срок 12 часа на 29 март. гласуване а, в комисията 25 април. Преминаваме към последната точка от дневния ред за днес след обед. Проект на становище на господин Алехандро Серкас. Становище по което водеща е Комисията за права и свободи. Единна процедура за кандидатстване за пребиваване и работа. Това е а, статичко досие. Оставям на докладчика да ни разясни предисторията на темата и а, да ни каже докъде сме стигнали в преговорите по доклада. Merci. Gracias, señora Благодаря, госпожо председател. Както казахте, по тази тема вече се е работила. И докладът има на какво да се основе. През 2008 година имаше доклад на Европейския парламент, но това беше по процедурата за по консултационната процедура, а сега вече е, работим е, чрез съвместно вземане на решение. Тук говорим за работните условия на легалните, за легалните иммигранти. Много неща са се случили в парламента и в комисията и в съвета в тази връзка и трябва да имаме предвид, че това е тема, която споделяме с Комисията по граждански свободи, т.е. не ние сме водещата комисия. И така, моето предложение бе ограничено именно до тези точки и съответните преамбюли. Както знаем, всички иммиграцията е много важна политика на Европейския съюз. Винаги е била важна и става все по-важна. И така имаше много становища съобщения на комисията, които имаха за цел да се справят с е, е, леганта и нелегалната иммиграция, като и, и винаги идеята е била да се борим против нелегалната иммиграция, но да помогнем на тези хора, които се местят да живеят в Европа легално, за да постигнат по-добър начин на живота със своето семейство. И така постепенно премахваме препятствията, които стоят пред легалните иммигранти, за да могат те да живеят достойно и да се радват на правата си. Има разлики между нелега... между легалните работници и е, гражданите на дадена страна. Във всяка държава има различни мерки, тъй като това подлежи на принципа на субсидиарността и във всяка държава има различна система и законодателство. Но това, на което настояваме тук, е независимо от това, за коя страна в Европейския съюз говорим, лицата, които произхождат от трети страни, да се третират е, равнопоставено с местните граждани. Целта е Европа да стане привлекателна и да има работа за всички. Е, имаше и други съобщения на комисията, които се занимаваха с иммиграционните въпроси и които обсъждаха неравнопоставеността между иммигрантите и местните лица. Също така разполагаме и с хартата на, за правата, за основните права, включително нейния член 12, където се говори за свободата на сдружаването, на свободата е, за недискриминацията при немане на работа и в 31 34 и 35, е, е, това са членовете, в които също се засягат тези въпроси. И така, госпожо председател, готови ли сме да дадем на гражданите на трети страни, които работят легално, същите права като на местните граждани? Мисля, че Комисията по граждански свободи трябва да отговори на, на първи въпрос. Именно те трябва да решат дали да се дадат всич... тези правила на всички легални иммигранти, които работят в Европа или ще бъдат изключени онези, които а, кандидатстват за право на обежище или които са краткосрочно пребиваващи, или пък ще се при... А, докъде ще се простре принципа за равното третиране. Това е нещо, което се решава от комисията Либе. Най-важното е да се работи последователно последователност прямо лицата, които трябва да бъдат защитени от тази директива. Що се отнася до член 12, там където са нашите компетенции, тези. Е, ще има ли изключения е, по отношение на някои от тези правила? А, е, права, извинете. Възможно ли е на иммигрантите да им се отказват някои права, които са заложени в хартата. Текста на комисията е положителен, предлага някои подобрения на настоящата ситуация, но има и някои непоследователни моменти, които са неясни. Смятам, че гражданската че гражданското общество, синдикатите и църквите ще бъдат против. Трябва да се преговаря със съвета, за да се намери решение. И така, започваме от 13, член 12 в проекта директивата. Комисията упълномощава упълномощава държавите членки да елиминират е, някои права, свързани с гражданското общество, с изключение на помощите за безработни но това означава, че тези хора могат да загубят други помощи, е, като здравните осигуровки, семейните надбавки и прочие. И така, не мога да разбера защо ако някой си загуби работата, ще загуби правото за здравно осигуряване. Тук говорим за хора, които законно пребивават в Европа. Достатъчно им е трудно заради това, че са си загубили работата. След това по 12, ако един иммигрант загуби работата си, комисията казва, че те трябва да загубят своето право да се присъединят към синдикат, синдикат и им се ограничават правата на свобода на сдружаване. Аз мисля, че не може е, да се е, ограничават тези права на хората свободно да се присъединят към даден синдикат или асоциация. След това в изменение 7 отново по член 12 е, възможността 8, извинете. Се говори за хора, които са пребиваващи и а, е, се разглеждат точно такива а, е, за данъчни цели. Добре, откъде на където трябва да си плащат данъците, а след това да не могат да се възползват от онова, за което отиват тези данъци. Смятам, че това е жестоко и неоправдано. И накрая, госпожо председател, а, е, обсъждаме с комисията и други въпроси в изменение 4 се казва, че командированите работници също се вписват. Една от, едно от тълкуванията тук е следното. Ако има двама командировани работници в една държава членка, които са от трета страна, те няма да бъдат третирани равнопоставено с хората, които са местни лица в тази страна. Мисля, че това е недопустимо. Командированите лица се покриват от директивата за командировани лица. Смятам, че не е подходящо да се, твърди, да се иска да има равно третиране, но командированите лица да са е, изключат и е, е, да се да попаднат единствено в обхвата на директивата за командировните лица. Сега е моментът да се борим в преговорите. Аз съм не само испанец, аз, е, съм депутат в Европейския парламент и знам че трябва още на първо четене да направим всичко възможно да постигнем зачитане на своите позиции, защото в съвета трябва да разберат, че има и друг законодателен орган, че трябва да се чуе и гласът на парламента. При всички положения смятам, че комисията трябва да е отворена за преговори и компромиси е, за тези така важни елементи. Защото тук залагаме своето достоинство. Е, няма. Не може да се е, допусне да се третират несправедливо хора, които идват от трети страни. Трябва да има на разположение съответните инструменти. Не може хората да се разглеждат като а, е, хора от различни категории. Не е допустимо да се е, третират е, гражданите на трети страни по различен начин от местните лица, освен ако няма много основателни причини за това. Благодаря. Благодаря на господин докладчика за това детайлно представене. Още 10 минути са на наше разположение преводачите. Имам трима записали се желаещи. Да ви разпределя това време ли за да се изкажете или утре да продължим дискусията? Добре, значи вземаме 10 минути и утре ще приключим дискусията. Господин докладчик, е, съгласен ли сте? Да. Госпожа Умейн Ройте. Dat ik, е, dat ik heel vaak um, op veel dossiers met hem eens ben. En ook... Да, съгласна съм с казаното до голяма степен. И освен това, според нас, фактът, че трябва да има равнопоставеност – е наистина принцип, с който сме съгласни. Защо искаме директива? Когато ни е необходимо да имаме ясни разпоредби и ясна нормативна база. Мисля, че трябва да дискутираме този въпрос от политическа гледна точка по-късно. Ако разгледаме директивата от 2003 година, съвсем ясно виждаме, че има конкретни разпоредби в нея. И в никакъв случай не се подценяват всички те. Въпросът е дали ще се включи като приложение или не. това е един важен въпрос, който трябва да се разреши от политическа гледна точка. А, имам предвид методите от точката от приембила номер 9. Струва ми се, че текстът на комисията е по-добър от текста на нашата колега, защото вече казах по отношение на тази част, която ще се засегна от самата директива, но искам да попитам комисията какви биха били последствията от всичко това. В никакъв случай не казвам не на документа, но се питам какви ли са намеренията на колегата Серкас, когато говори за трансгранични взаимоотношения между държавите членки. Мисля, че в този смисъл текста на комисията повече ми харесва, но се обръщам към вас, както и към комисията. С въпроса, какво ще се случи? Предвид ситуации, когато имаме граждани от трети страни и става въпрос за командироване на работници. Пето изменение е добре, шесто изменение не зная дали редакцията на текста е много добър. Имам предвид професионалната квалификация. Седмо изменение. Ето тук, например, имам известни затруднения да го приема, защото започва с препратка – към разпоредби в националното законодателство по отношение на социалната сигурност, но тук се има предвид директивата. Така че не е необходимо да има допълнителни разпоредби и трябва да разгледаме това изменение. Нямам проблеми с 8, приемаме го. Десето Мисля, че намерението е то да бъде доразвито. За 11-то изменение разбирам, то е по-специфично, техническо, по отношение на 12-то изменение. Мога да кажа, че не го разбирам. Бих искала да знае какви биха били последствията от него. Същото се отнася и до 13-то изменение. 14, то 15, то 16 то приемам ги, но Не разбирам какви биха били последствията от много от е, текстовете, които са записани тук. това е политически въпрос и трябва внимателно да го разгледаме. Има изменения, които са отхвърлени миналата година. Също имам и това предвид. Благодаря ви. Е, Благодаря. Госпожа Есая. И след това госпожа Ламберт. Tämän direktiivin päätarkoitus, aivan niin kuin esittelijä sanoi, niin on yksinkertaistaa oleskelulupajärjestelmää. Благодаря. Благодаря. Идеята е да се опрости процедурата по отношение на граждани на трети страни. Но, струва ми се, че вероятно докладчикът мисли, че по този начин се подронва принципът на субсидиарност, защото е, на национално ниво се покриват някои социални е, въпроси. А тук именно се покрива тази социални права в рамките на цялата социална политика. В точка 12 мисля, че е неправилен текст, защото става въпрос за лицата, които идват в страната, както да търсят работа, така и разрешително за а, прибиваване. Те могат да идват и с други намерения обаче. В Финландия, например, всичко зависи от мястото на пребивание и разрешителното съответно за пребиваване в страната. Но освен това, тук е записано, че те, лицата ще получават и социална закрила, дори и да не живеят в Финландия, например. В Финландия имаме много голяма граница с Русия и често руски граждани идват е, за кратко време в нашата страна, за да работят а семействата им си остават в Русия. А по силата на тези разпоредби всички остани членове на семейството също биха могли да дойдат в Финландия и да се възползват от нашата система за социална сигурност. Но мислим, че това е въпрос, който трябва да се разглежда по осмотрение на отделните държави членки, така че Финландия ще се противопостави на тази редакция. Важно е да се има предвид кое е мястото на пребивание. 3 милиона евро. Милиония След това, разбира се, трябва да се изчислят е, ясно и разходите. Става дума за 1,3 милиарда евро и не бива да пропускаме този аспект, когато разглеждаме и точка 13. Мисля, че тук това право трябва да бъде приложимо и към други лица. Благодаря. 7 без 20 е, както предложих трябва да спрем. Не можем да протакаме дискусията до безкрайност. Това не е честно и към преводачите, които все още стоят тук. Предлагам утре това да бъде първа точка от разискванията в утрешното съседание. Тогава ще дам думата на госпожа Ламбер и ще проведем дискусията до край. Благодаря.